Отново заседаваме. Бих искал да започна с първата точка по дневния ред. Гласуване по контрол от страна на държавите и членки на правомощията на комисията. Бих искал да помоля господин Албертини, нашия председател и докладчик, да вземе думата и Бих искала да припомна на колегите, че не става дума за депат, просто трябва да гласуваме. Господин Албертивни ще представи становището и ако колегите искат да кажат нещо, много, много накратко, защото наистина разполагаме с малко време, след това ще продължим дебата. Така че сега давам думата на господин Албертини да представи своя доклад. Благодаря, господин председател. Само две забележки имам. Член 181 от договора за Лисабон, както знаете, предвижда държавите членки да упражняват контрол по отношение на изпълнителните правомощия на комисията. Но тук трябва да има гаранция за парламента, който също да има контрол като съзаконодател. Тези две постановки трябва да са в унисон една с друга. И в становището се казва, че парламента трябва да има възможност ефикасно да изпълнява своите, своя контрол. Това се отнася, както казах, за определени решения на съда и за това е важно комисията да изпраща информация до парламента за всички проекти, закони, проекти мерки, които иска да наложи. И този процес на информация е нещо допълнително към това, което е предвидено по процедурата за комитология. В становището не се прави разлика между делегираните актове и актовете за изпълнение. Изхожда се от становището, че трябва да има гласуване. А водещата комисия ще гласува утре. Ето защо нашето становище трябва да бъде направено днес. Това означава, че становището ни трябва да е синтез между претенциите на парламента за контрол и в същото време трябва да бъде спазен член 181 по отношение на правомощията на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощи на комисията. Благодаря. Благодаря. Имате думата. Моята политическа група ще подкрепи доклада, но искам да кажа, че бих желала много неща, които се отнасят до демократизацията, да са по-последователно формулирани. И за мен е странно, че измененията на зелените са предложени за отхвърляне и от консервативните, и от либералните депутати. Е, докладчикът е против тези изменения. Мисля, че с тях доклада би бил по-пълен. Сега на италянски. Нямаше превод на италянски. And we'll start... И сега продължаваме. There was on. No? Да, не. Стига, трябва. Вярвам ви. Вие знаете. Добре. А, сега почваме гласуване с изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, отхвърля се. 19 изменение за, против, Отхвърля се. 20-то изменение за против. Благодаря ви. Отхвърля се. 21-во за против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето. Пето. Пето изменение за против. Приема се. Шесто за. Благодаря ви. Против. Приема се. Седмо за. Против. Приема се. 22 за. Благодаря ви. Против. Струва ми се, че трябва да провериме. Много ви моля. Гласуваме по Изменение 22. Започнете гласуването. Insert your cards. Много ви моля, гласувайте електронно с карти. Is it okay? Всичко наред ли? Yeah. Close the vote now. Гласуването приключи. Приема се. 23-то изменение за против Още веднъж нека да проверим. 23-то започнете гласуването. 23. Thank you, vote is Гласуването приключи. Отхвърля се. 24-то за против. Нека да проверим отново. Vote is open. Гласувайте, моля. Vote is closed. Гласуването приключи. Приема се. Осмо изменение за. Против. Струва ми се, че е прието. 25 то за. Против. Отхвърля се. 26 за. Против. Отхвърля се. 27 за. Против. Отхвърля се. Десето. За. Против. Отхвърля се. Може би. да гласуваме 11, 12 и 14 заедно. Може ли анблок? 11, 12 и 14 заедно. Кой е за? Против. И трите се отхвърлят. 13. За. Против. Отхвърля се. 15 за против, отхвърля се. Съображение едно. изменение едно. против, приема се. 16 против, отхвърля се. Две. за, против, приема се. Три. да против, приема се. Четвърто, за, против, приема се. Девето, за, против, хвърля се. И сега про- проектостановището с, на не, с измененията е, електронно гласувано. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се и поздравявам докладчика. Right. Now. Сега. Да, господин Вигени. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да направя едно предложение от името на социалистите и демократите в нашата комисия. Утре по принцип трябва да гласуваме. Да, ще се приближа към. Утре ще гласуваме по резолюция за европейската интеграция на Албания. Знаете, че през последните няколко седмици ръководителите на двете политически групи участваха в едно единно усилие за разрешаване на политическата криза в Албания. За съжаление обаче не, не е постигнато споразумение между правителството и опозицията. Доколкото разбирам, господин Дол ще отиде в Албания по време на уикенда, за да се срещне с министър-председатели и други отговарни лица. Така че мисля, че ако отложиме гласуването утре, ще бъде в подполза и за господин Дол, и за, госп... и за целия парламент, за да може да се намери някакво единно решение, някакво за да се разреши проблема в Албания. Просто мисля, че няма да е добър знак, ако се направим, че нищо не се е случило. Така че аз предлагам гласуването да се отложи за юли, като се надявам, че междувременно ще бъде постигнат компромис. Благодаря ви. Госпожа Дорис Пак. Ние Говорихме за това предложение на социалистите и смятаме, че трябва за втори път да отложим доклада за Албания до за юли. Мислим, че няма смисъл от това. Има си правителство в Германия, в Албания, извинявайте. Ще има посещения от страна на социалистите. Мисля, че парламента работи добре и парламентите, които съществуват, те не са в парламента, те, те са на други места и всички, които се занимават с тази тема, знаят това. Това, което ние очакваме от а, правителството, е да се постигне споразумение с, споразуме, с а, опозицията а именно да се създаде един нов закон за изборите. Този закон, който съществува в момента, е прият преди две години и явно не се харесва на опозицията. Ето защо правителството е готово да обсъди отново този закон, но този закон ще въжи за бъдеще, а пък изборите, които са се състояли в миналото, те са си валидни и всички наблюдатели на изборите са признали така направения избор. Е, отварянето на урните не е е, някаква задача на парламента, за това правителството не носи отговорност. Ето защо Дол и Шулц се споразумяха по този проблем. А, въпросът е да се постигне споразумение сега в тези, в тези разговори. Парламента да подготви един нов закон. Доколкото знаем, този закон се подготвя и с отлагането ние нищо няма да направим, нищо няма да постигнем. Мислим, че даваме един добър сигнал с, заглуването, с гласуването утре и се надяваме по този начин да подпомогнем излизането на, от кризата на Албания. Някои страни не са толкова критични. Е, няма смисъл да правим е, изключение за Албания и да сме нечестни към един законно избрано парламент и законно избрано правителство. това апелирам към колегите да направим утре гласуването. Благодаря. Now, Mrs. Nates, please. Госпожа Нейтс, имате думата. Скъпи колеги, за разлика от това, което каза колежката пак, моята група, ако не е единодушно, то поне в мнозинството си, е готова да даде последен шанс за намиране на компромисно решение и ние сме съгласни отново да се отложи гласуването по този доклад. Благодаря ви много, госпожа Нилсън. Благодаря ви. Съвсем накратко, е, моята група ще приеме позицията на докладчика. Ако той желая да се отложи гласуването, ние ще го подкрепим. Господин Преда, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз говоря като заместник координатор на групата е, на Народната партия реши да подкрепи госпожа Пак, но смятаме, че това е необосновано. Благодаря ви. Така, е, докладчика. Докладчика има думата сега. Господин Хунтис. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да ви напомня, че едва преди три седмици, едва преди три седмици имаше съвместно искане, повтарям, съвместно искане от наше име е, да се отложи гласуването, за да можем междувременно да разгърнем допълнителни усилия за решаването на проблема им чувство, че тази молба вече не е съвместна и не е споделена от всички. Казвам го е, и искам да благодаря на всички съдокладчици. Опитахме се да работим както трябва съвместно, за да помогнем. Е, тъй като искането вече не е споделено, е, вече няма основание за отлагане. Е, да се отложи втори път гласуването е нещо необичайно. Това ще е, е, предизвика е, отлагане на окончателното гласуване. През септември трябва да се прави нов доклад, за да се актуализират нещата. Знам, че тази седмица ще има посещения. Ако има резултати, поне така се надяваме, то тогава на пленарното заседание в Страсбург бихме могли да а, внесем устно изменение и чрез него да отразим положителните резултати от посещението. Според мен не е основателно втори път да отлагаме гласуването по доклада. Трябва да се вървим по дневния ред. Well, 37, so Um, no, I think you know that we have... Аз мисля, че знаете, че се намираме в ситуация, при която трябва утре да гласуваме. Народната партия, е, Обеднената левица и Зелените подкрепят е, провеждането на гласуването утре. И е, съобразно списъка има около 37 члена. Има и мнение за отлагане на гласуването. А е, либералите също са за отлагането. Господин Танок, имате думата. А, и, имах намерение да се намеся. А, е, ние си променяме позицията и подкрепяме позицията на Народната партия да гласуваме утре. Значи ще има мнозинство за вота и мисля, че знаете, че гласуването ще се проведе утре. Освен ако групите отново не се променят мнението до утре сутринта. Аз няма да председателствам, така че това няма да бъде мой проблем. Но сега трябва да пристъпим към публичното изслушване. Благодаря ви. И сега е, пристъпваме към основния въпрос от днешното изслушване. Бихте ли поканили експертите да влезат в залата? Thank you very much. only for the beginning. Yeah, okay. So I'll leave the stuff. Yeah, yeah. Only for the beginning. Eh, Danjan viene qua. Ah, lei, lei, lei,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 Bene, cari <clears throat> colleghi, eh, ho il piacere di introdurre eh, questa audizione pubblica sulla architettura eh, euroatlantica. Колеги, имам удоволствието да ръководя това заседание. Господин Данча е тук и също така под Комитета за сигурност и защита участва в тази сесия. Мисля, че много навременно провеждаме тази инициатива, която съвпада с един напреднал стадий на дебатите за реформата на тези две важни организации ОСР и НАТО. Целта на, тези, на това изслушване и на резолюцията е да дадем нашия принос – към тези реформи. През ноември тази година държавните и правителствени ръководители на натовските държави ще се срещнат в, Лиса, в Лисабон и ще обсъдят доктрината, стратегическата доктрина на НАТО. На 27 януари е, говорихме с Медлен Олбрайт, тя е председателката на експертната група по темата и тя се изказа по тази нова доктрина. Казахстан председателства в момента ОСР и ОСС, извинявайте. Това е една много важна цел – и се надяваме да допринесем за тези две промени. Промените е, за последен път на организацията се случиха през 1999-та година. От тогава имаше много събития, имаше много промяна на архитектурата на сигурността в Европа. Европа се променя и в лисабонския контекст. Имаше разширяване на Европа, на Европейския съюз, така че имаше много промени и сега имаме възможност да изложим нашите размишления по този въпрос. Ние ще говорим днес за тези две паралелни реформи и ще обсъдим предложението на господин Медведев, ще видим дали може да говорим за една нова архитектура на сигурност между Европа и другата страна на Атлантика. Това е заглавието на нашето изслушване Новата евроатлантическа архитектура на сигурност. Господин Силвестре е Нашият гост, господин професор Хамилтън, е също сред нас. Той е от е, университета Джон Хопкинсън, е, господин Хаме, Харина, госпожа Харинаки, посланник към ОССЕ и имаме представител на Института за световна економика в Москва. В Гостите, гостите ще получат дума за своите, думата за своите изказвания и трябва да се извиня, че за, за кратко ще отсъствам, защото имам други задължения. Господин Марко ще ме замества през това време. Благодаря ви и желая ви интересно изслушване. Аз сега бих искал да помолям господин Стефано Силвестър да вземе думата за 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратък. Просто ще се опитам да бъда схематичен. То просто не може и другояче. Разбира се, в момента сме свидетели на един процес на реформи, за да се приспособиме към новата действителност, но според мен не сме, не сме постигнали още нищо. В, в, институциите, които са отговорни за сигурността, преживяват криза, те се опитват да сменят сценарието, но много е трудно да се извършат промени. Първо, защото всяка промяна е трудна и второ, защото не се знае по какъв начин промяната ще се отрази на действителността. Факт е, че промените, които се извършват в момента, реформите не са много убедителни. Ако погледнете доклада, на така наречените е, мъдреци на НАТО, т.е. комитета Олбрайт, се казва, трябва да се опитаме да, да се противопоставиме на новите заплахи. Така че, т.е. По, по, по, по, по малко от всичко и нищо. Така че имаме просто едно такова много широко, много дълго меню от избори, опции, варианти, ако не и всички вътре, но ако ако прегледате а, списанието за от, отбрана, а, което излиза на всеки 3 месеца, писанието на Пентагона, там се казва, че а, че човек трябва да може да, да води а, едновременно една и половина война, две и половина и Това, това беше е, на времето. А сега те предлагат три сложни сценарии е, за водене на три вида войни или акции извън границите. А, в, по време на, като, по време на хуманитарни кризи, втори да се предотврати, и да се откажат агресорите на регионално равнище и трето. Третото сценарио е една стабилизационна операция, която има за цел да а, неутрализира агресор и да подкрепи а, гражданските сили, които се борят срещу това. Сега, как, какво, е, какво е заключението от всичко това? Че трябва да бъдем много гъвкави и че повечето заплахи не са ясни, нито е, къде ще се случат, нито от географска гледна точка, нито какви ще бъдат силите. Така че. Така се сещаме за, за е, Рамсфелд. Така че пред, предвид всичко, това е много трудно да се проведе реформа. Какво значи това? Това означава, че Атлантическия алианс едновременно, едно, едновременно е, няма нито точен географски обхват, нито яс, ясен враг. Единственото нещо, единствените врагове са много далече от границите на Вашингтонския договор. Така какво означава това? Какво означава това за европейската сигурност? Това означава, че На, на практика европейската сигурност и отбрана не се, не се нуждаят от се, се, се, се, се, се нуждаят от помощ. Защо? Защото има ограничен бюджет, недостатъчно ресурси и така нататък. Друго обаче От друга страна, президента Обама иска от съюзниците да бъдат реактивни, да бъдат отговорни. Така че къде, къде всъщност лежи самия алианс? Къде са съюзниците? Те не са в Атлантическия алианс, не са и на друго място, така че мисля, че трябва да признаеме, че при това положение ОССЕ не може да даде също така отговор и да определи ясно и точно какви са заплахите и какви са методите. Трябва да признаеме, че Европейския съюз ще трябва да изработи една стратегия, която е много по-стройна, много по-задълбочена. Аз лично смятам, че е, Европейския съюз трябва да признае, че трябва да действа в една много сложна среда, да има регионални стратегии, защото в крайна сметка регионите тук в е, Европейския съюз са едни от най-размирните в е, е, света. Става дума за регионите между Кавказ, Средиземно море, Африка и така нататък. В Европейския съюз е много уязвим от гледна точка на енергетиката, защото има престъпления, защото има трансгранична престъпност, защото Под заплаха са различните методи на комуникация. За това трябва да се провежда нов вид диалог с Съединените щати. Това вероятно е това, което трябва да се предприеме на първо време. Мисля, че не можем да а, си представиме нова архитектура, която да почива на нови отношения между Европейския съюз, ОССЕ и НАТО без да има някаква нова комуникация, ново разбиране между Европейския съюз и Съединените щати. Това е първо основният проблем, с който трябва да. по който трябва да работиме в близко бъдеще. Благодаря ви, господин Силвестри. Сега давам, бих помолила господин Дан Хемълтън да вземе думата. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ме поканихте да дойда тук и да говоря. За мен е удоволствие отново да бъда тук. Въпросът е архитектурата на сигурността в Европа и за това като председател аз искам да говоря за стълбоветната за архитектура НАТО ОССЕ, но както и Стефано току-що каза накрая, Европейския съюз също може би ще играе важна роля. Мисля, че има една основна точка, която определя рамката на дискусията. От една една страна Европейския съюз е по-цялостен, по-свободен и от дълго време е, в мир обаче това обаче всъщност не е цялост, не е свободен и не е в мир. Ако имам предвид пространството, в което говорим и предизвикателствата за сигурността в това пространство идват както отвътре, както вътре от самото пространство, но също така проистичат и извън. И заради това трябва винаги да имаме предвид и двете измерения. Е, и накрая аз е, е, смятам, че когато обсъждаме въпроса, винаги трябва да се спомняме, че Евро... Съединените щати са европейска власт, а не просто власт в Европа. Така че трябва да имаме предвид това и за това високо ценя тази покана. Когато когато имаме предвид предизвикателствата, е, трябва да приемем, че нито институциите, нито инструментите са на нивото на задачата. И имаме съществена възможност да създадем Европа, която да бъде свободна и мирна, но все още не е. Ако вземем един от стълбовете, НАТО, е, НАТО е по-заед от когато и да било и е, по време на студената война не изстрели нито една е, куршум, докато сега е поканен да участва в 6 е, мисии и не може да съобщи нето на парламентаристите, нито на хората за какво точно става въпрос. Както току-що каза Стефано, когато изготвяме доклади, аз съм автор на един от тях, аз смятам, че всичко трябва да се сбие, трябва да стане ясно и разбираемо, да се знае какви са целите на НАТО. Аз мисля, че това е просто. Мисля, че целите са трайни, защото те са съществували от самото начало и продължават. Тези цели са три е, и мисля, че ние трябва да се борим за тях. Е, първата е, че НАТО е мястото за колективна сигурност и отбрана на неговите членове. На второ място е институционализирането на трансатлантическите връзки. Това дава възможност е, да обсъждаме въпроса за сигурността, включително и между трансатлантическите атлантическите партньори. И на трето място е една цел, която често беше забравена в историята, че се предоставя на европейците доверие в самите тях, как, можем, как могат да действат съвместно е, и изобщо самочувствието е, да е, действат за съвместна сигурност, а не да се гледат с недоверие в разделение и в несигурност. Всичко това са цели на НАТО и те са основополагащи за Европейски съюз. И аз е, мисля, че е, е, ние вярваме, е, че тези важни фактори продължават да играят роля. Е, кога, е, НАТО участваше в среща на държавните глави в Лисабон за стратегическите цели. Въпросите са много по-ясни, отколкото изглеждат. Казва се, че всичко е било направено. Нещата са ясни. Е, с, с колегите работихме по документ, който беше пуснат миналата година. И НАТО има два две, два вида цели два вида мисии. Някои от тях са далече, е, извън Европ... Е, Атлантическо, европейско-атлантическото пространство, докато други са две. И трябва нов баланс между тези две вида мисии. Е, през последните 50-60 години беше извън е, нашия район, извън нашата работа. Това не ни засяга. Обаче, ако питате хората какви грижи имат за сигурността си в къщи, НАТО не отговаря на тези изисквания и трябва всичко да се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 Трябва да се потърси нов баланс. Значи, трябва да се търси колективната сигурност между членовете на НАТО, а от друга страна и гъвкавост и възможност за съпротива на нашите общества, как да реагираме на сигурността в енергетиката, киберсигурността и НАТО тук трябва да играе е, е водеща роля. И на трето място е, е, механизма на Европейския съюз трябва да работи свободно и в мир. Това са задачи на НАТО. НАТО. Е, е, от друга страна, в далечни райони пак има три мисии. От една страна, ако трябва властта да работи в сигурност, това е задача на НАТО. Така че ние е, трябва да, водим, да, да имаме водеща роля. Но днес, когато говорим за далечната е, заплаха, не говорим само за военни сили. НАТО трябва да може да работи с е, други партньори и това е нова тема за НАТО сега. Как да работим с другите, където и да са. Дали са европейски партньори, руско партньорство за мир или с други съюзници като Афганистан. НАТО все още не може да работи добре с други и трябва да подобри тая своя възможност. И много, много беше сложно, като например гражданските конфликти, когато трябва да се гарантира сигурност и повторно изграждане. Това бяха ясни цели на НАТО, които бяха посочени в Лисабон. Това трябва да се каже на обществеността. Това показва, че НАТО трябва да има водеща роля, обаче и не трябва да има водеща роля и трябва да работи с други партньори. Иск, искам да посоча и още една роля. Ролята за връзките с ОССЕ и с Европейския съюз сам по себе си. Е, Европейския съюз предоставя голямо пространство за демократична сигурност. Е, това е най-големия принос на Европейския съюз. Съединените щати и Европейския съюз твърди, че са най-важните партньори помежду си, но ние нямаме стратегическа връзка. Връзката ни е важна, обаче не е стратегическа в смисъл такъв, че ние непрекъснато споделяме оценката за заплахата и как да се справим с нея. Такава връзка трябва те първа да се изгражда и то на по-високо ниво. Мисля, че тук е трудно да говорим за всички останали останали въпроси, но само по въпроса за сигурността, ако погледнете е, за възможността на Европейския съюз е, за как да реагират на граждански кризи, е, защото именно тук на Съединените щати са необходими партньори. Няма достатъчно добър развит капацитет. Това беше приоритет за администрацията на Обама да има възможност за граждански кризи и да дойдат официални лица от Съединените щати в Брюксел и да кажат как можем да работим съвместно. Необходимо е също така и един богословски дебат за взаимоотношенията между НАТО и Европейския съюз. И трябва да се говори за това къде са същинските предизвикателства. Това е важно, защото НАТО не, не управлява закона, не гарантира правилно управление, не осигурява економическа структура. Европейския съюз и други партньори трябва да работят по тези въпроси. В момента ние нямаме е, капацитет за работим с всички тези предизвикателства. Ако погледнем е, по-разширен Европейски съюз, източната част на Европейски съюз, там продължава да има много турбуленции. Европейски съюз разработва партньорство е, с източните си съседи, но Европейския съюз е партньор и с Съединените щати. Ние трябва да работим заедно как можем да работим за стабилизирането на района. Какво можем да, рабо... да направим съвместно в... Е, на Балканите? Това е приоритет в нашата програма. Ако се върна към последния стълб ОССЕ и предложенията на Медведев, аз мисля, е, че това трябва да бъде е, така наречения дневен ред Хелзинки плюс, а не Хелзинки минус. И трябва да започнем с е, признаването на четирите ангажимента и съвместимост с основните принципи на Хелзинския процес е, териториалния интегритет на прибалтийските републики, техния суверенитет, правото им да се избират е, съюзници, спазване на човешките права и економическо сътрудничество. Именно тук ОССЕ е, играе важна роля, но не е като НАТО и Европейски съюз. Е, те са съседи и те, е, докато ОССЕ е пространство, е, където държавите членки нямат съвместни знамена. Те подчертават техните разлики и заради това ние искаме да направим някои предложения, които са успоредни с предложенията на президента Медведев. Аз мятам, че в духа на сигурността ние всички всички сме изправени тук в е, Европейския съюз и в по-широк смисъл е, е, измерение на сигурността, за което гражданите много се безпокоят и смятат, че държавите не се, спаз... не се справят с тях. Това е въпроса за сигурността на обществото, свободното движение на хората, на стоките, на идеите, на енергията. Нещо повече от свободното общество. И тук ние се оказваме много раними, може много много, често, много лесно да се разпаднем или с е, природни бедствия, каквито, например, Съединените щати е, е, преживяват. Те пак са породени от човека, но все пак са природно бедствие. Е, ние нямаме възможност и нямаме съвместен капацитет, за да се справим с тези съвместни предизвикателства към нашата сигурност. ОССЕ доказа през годините, че може да гарантира управлението на закона, кодове за поведение в е, области, където държавите са различни. Ние не се занимаваме е, с сигурността вътре в държавата, а по-скоро се определя е, управлението на закона. Сигурността на енергията, киберсигурност, тероризъм, задържаните лица. Всичко това са въпроси, с които ОССЕ трябва да се занимава. На второ място аз смятам, че ОССЕ има и мисии на място. Ние трябва да ги подкрепим подкрепяме, като например в Босна. Е, мисията на ОССЕ, може би трябва ОССЕ да работи там по конституционната реформа. Също се отнася и за Босна и Херцеговина. Е, това е критичен факт за сигурността на всяка страна и ОССЕ е място, където може да започне работа, може да послужи за пример. И на трето място ние виждаме, че продължава да изригват кризи в евроатлантическото пространство. Е, трябва да имаме по-добра възможност за предотвратяване на конфликтите и за решаването и заобщо да се предотвратят кризите. И е, много често механизмите в ОССЕ за превенция на кризите могат да се окажат важни. И накрая трябва да имаме предвид, че е, конвенционалните сили е, по силата на договора подписан 90-те години и е, прият 99-та година все още не е ратифициран. И това продължава да бъде препятствие пред по-широката по-широката сигурност. Русия не изпълни задълженията си, когато беше прият договора, а съответно в НАТО е, договора не беше ратифициран и за това той не се е, прилага. Е, този договор дава възможност на много държави членки за по-голяма прозрачност, за проверка, за ограничение на въоръжаването и защо всичко това, което е основа за някакви мерки за доверие, които могат да продължат и по по-напред. Ако не се е, реши въпроса с е, договора е, СФ и е, всякакво усилие по друг договор би било пред, преждевременно би било преждевременно. И като така, в заключение, аз е, мога само да ви кажа, че аз е, приветствам предложенията на господин Медведев и очакваме да чуем как Русия ще изпълни задълженията си по окончателния акт от Хелзинки. И подобно на това, аз е, смятам, е, че е, Съединените щати и НАТО са готови да преосмислят някои основни елементи на европейска сигурност. НАТО казва, че това е последната среща на държавните глави, на когато се приветстват тези предложения. Но тогава до сега има само тишина. Нищо няма. Европейския съюз като че ли се колебае в своето отношение към ОССЕ. Понякога има само риторична подкрепа, понякога има безразличие, а понякога дори се опитват да се съревновават с ОССЕ, като например мисията в Грузия е, трябва Европейския съюз да решава какво ще прави, е, а докато ОССЕ е създадено именно за тази цел. Е, така че според мен е, стълбовете се отдалечават един от друг и Европейския съюз трябва да отговори на въпроса как вижда себе си във връзките си както с НАТО, така и с ОССЕ. Аз мисля, че това е въпрос, който стои в съзнанието на много хора все още. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че има още двама. Двама а, изказващи се, преди да минем към въпросите. Така че, много ви моля след това да се изкажете, но не повече от две, две минути. След това ще помоля изказващите се да отговорят и след това ще минем към следващото. Господин Барон, две, две минути. Благодаря ви. Ван Орден. Бих искал да поздравя и да благодаря на двамата изказващи се за много интересните изказвания. Договора за европейска сигурност, който споменахте, не трябва, и това не трябва да се забравя, че това беше това беше една амбиция на Съветския съюз на времето, а сега на Русия. За да може по този начин да се прекъснат по някакъв начин връзките или да се откъсна Европейския съюз от Съединените щати. Нека не забравяме това, когато разглеждаме този договор. Искам да кажа само няколко думи, някои забележки. Проф, професор Силвестри, вие казахте накрая нещо много важно според мене. Голяма част от проблема е, че Европейският съюз иска да играе роля в политиката за отбрана. Ей се възприема като един актьор на а, един оператор на международно равнище. Същевременно обаче, докато Европейския съюз продължава да се възприема като такъв, има съществува напрежение в самото НАТО, защото повечето от държавите членки на НАТО са държави членки на Европейския съюз. Така че, сега, те са ли и подкрепят ли изцяло това, което, което прави НАТО или се опитват да си намерят и да играят роля като Европейски съюз. Така че мисля, в, в, в, в, в, стратегията няма като че ли отредена роля на Европейския съюз, а хората точно това искат да видят. Така че е, трябва да видим е, какви са европейските амбиции в областта на отбраната. Те са на практика само и единствено политически, защото не, е, Европейския съюз не разполага с необходимите средства и служения за това. Така. Така че от, от, друга, в, от друга страна няма никакви никакви знаци, никакви признаци, че европейските страни искат да вложат повече средства и повече капацитет, ако самата отбрана бъде под шапката на ЕЮ. Така на Европейския съюз. Така че нека се върнем към практическите страни. Така че, първо, трябва да признаеме, че е, НАТО е предимно военна организация, политико-военна, политико но предимно военна организация, която осигурява е, военната инфраструктура, докато Европейския съюз е, всъщност е, е, разполага с е, гражданския капацитет, който допълва НАТО. Това мисля, че е основното, което трябва да имаме предвид. Госпожа Гомеш. Моята гледна точка е точно обратната. Е, Европейски съюз не прави нищо достатъчно в областта на сигурността и на отбраната и това не е само моя гледна точка. Напротив, споделя се и от другата страна на Атлантическия океан от администрацията на ОНЕ, на Обама. Въпросът е как Европейския съюз ще сподели бремето. Очевидно това не става в рамките на НАТО. Именно чрез Европейския съюз това трябва да стане, чрез различен подход, е, който няма да бъде подход на съперници, а по-скоро взаимно допълващ се. И затова въпросът ми е, не мислите ли, че е, е, прегледа на е, стратегическия концепт за НАТО, който беше обсъден от групата от експерти, е, бяха посочени е, какви промени да се внесат в ядрената доктрина, например в условия на економическа криза е, ние е, даваме възможност на европейците, е, на британците и на французите да отклонят парите, които са толкова необходими, да се отклонят към ядрената сфера, за да се изгради капацитета, който ни е необходим, със съответната политическа воля. Другия въпрос – тероризма. Това е друг вид заплаха. И това обяснява необходимостта от промяна в понятието понятието, в концепта, аз мисля, че ние бяхме доста ефективни и от тази страна на Атлантическия океан, така и от другата страна. Е, ние не правим онова, е, че тероризма продължава да набира сили и е, трябва да се споделят данни от разузнаването, но това е, дори ние не го правим помежду си като европейци. Това минава и през въпросите за задържаните лица, където има огромни противоречия и недостатъци и позиции, които ни вредят повече, отколкото ни помагат. И, е, за съжаление, администрацията на Обама продължава да работи по същия начин. 48 е, човека продължават да бъдат задържани без изобщо да е, е имало съд срещу тях. Така и накрая, аз мисля, че ние не сме били достатъчно ефективни е, в начина по който се занимаваме с е, конфликта, е, който е, дава възможност е, на терористите да си набират нови членове. Не говоря само за Близки изток, но и за Сомалия. В е, Съединените щати има терористи, които са свързани по една и друга причина с Сомалия. Така че ние не правим необходимото. Благодаря ви, казва председателя госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Аз прочетах документа, изработен от групата на мъдреците. Първо, трябва да отговориме на екзистенциалния въпрос. Защо съществува НАТО след края на студената война и след 11 септември 2001 година? Преразглеждане на член 5 и при какви условия трябва да може да бъде приложен член 5 и 3. Баланс между превенцията и а, намаляването на ядрените оръжия и четвърто по-тясно сътрудничество с Русия. Това новата, новията догма на НАТО ще всъщност ще бъде оценена въз основата на свършеното в Афганистан. Ако Афганистан бъде успех, операцията в Афганистан бъде успех, а това съвсем не е сигурно. НАТО ще продължи ли с подобни операции за бъдеще на други места и Второ, ще има ли интегриран подход между е, гражданските и военните е, средства и методи? Първо. Второ, трябва да признаеме ролята на Русия в е, при новите условия в Централна Азия, но в документа не се предвижда задълбочаване на отношенията. Казва се, че вратата е отворена, че всичко е възможно, но също време, но не се очертават областите, в които може да се задълбочи сътрудничеството между двете страни. Така че, моят въпрос е следния къде, как, какви биха могли да бъдат новите механизми на сътрудничество с Русия. Спомена, говориме за ОССЕ, може би ОССЕ може да се превърне в един коридор или канал, канализиращ сътрудничеството между изтока и запада. И още нещо. Искам вашето мнение. Разбира се, този документ вижте, се променя той не е обвързваш за сега, но какви ще бъдат промените, които ще е, настъпат до ноември бъдещето? Благодаря. Господин Силвестри, вие няколко пъти подчертахте, че очаквате от Европейския съюз да задълбочи своята стратегия по сигурност. Какво разбирате под задълбочаване? Аз имам чувството, че тук става дума за два аспекта. От една страна става дума за разширяване на понятието сигурност и е, увеличаване разходите за въоръжаване. И това искам да подчертая, че имаме една сериозна социална ситуация в Европа. Имаме много мерки, които, трябва, които са насочени към спестяване. Има много хора, които ще страдат от увеличаването на тези разходи за въоръжаване. В доклада на НАТО 2020 за работните групи, в този доклад се казва, че държавите членки на НАТО трябва да увеличат разходите си за въоръжаване и за мисии. Смятате ли, че споделяте ли тази оценка? Освен това, вие казахте, че имаме нужда от определени параметри за въоръжаване без което не може да има една добра структурирана сътрудничество в областта на отбраната. Имате ли някои определени данни предвид кои са те, ако имате такива? Сега, по въпроса за връзката между ОССЕ и Русия, искам да се изкажа по този въпрос в последствие. Но искам тук да кажа само, че хората тук имат социални страхове, но нямат страхове, от, които идват отвън. Те, хората в Европейския съюз и в света по принцип се страхуват от бедност, а бедността е причина за конфликти. И накрая, за тероризма. Да, хората се страхуват от тероризма, но и тук искам да кажа, че участието в войни провокира също тероризъм. И аз виждам една много тясна връзка между тероризма и бедността. Ето защо трябва по-скоро да, при, да, да, да поставим приоритета върху борбата срещу тероризма. Благодаря, господин Ангулакис, моля. Благодаря ви. Искам да направя две забележки. Първо, това, което ми направи силно впечатление в изказването на професор Хамилтон, за първ път чувам такова нещо. Господин професорът говори е, за гражданите, е, както се възприема от европейските страни помежду им. И ако правилно съм разбрал, това ще бъде една от причините е, да съществува НАТО. НАТО ще даде възможност на европейските страни да не се страхуват една от друга. Ако правилно съм разбрал, е, и аз е, е смятам, подобно на професор Хамилтон, е, че поради кризата и поради империалистичния характер на някои капиталистически страни днес, е, Ние сме в навечерието на нещо подобно на Втората световна война. И ще ви, и ще ви кажа защо, е, господин професор. Единственото нововъзникнало обстоятелство, което ще тласне вашето правителство или правителствата на страните членки на НАТО да обсъдят нова стратегия за НАТО след последното преразглеждане, това е голямата конкуренция е, за енергийни източници ние не сме говорили за това, обаче знаем, че има огромна конкуренция в тази област извън Европейския съюз, между Европейския съюз и Съединените щати, но и вътре в самия Европейски съюз. А от друга страна, неуспеха на действията в Афганистан – това е причината, поради която госпожа Олбрайт и политическите ръководатели на НАТО казват, че Афганистан е ключа към бъдещето на НАТО. Затова професора ми, е, въпросът ми, господин професор, и госпожа Копа ги спомена, една от причините за нова стратегия е член е, от е, е, Атлантическия съюз. Скъпи господин професор, член 5 предвижда да се прилага единствено в случай на нападение на територията на една от страните членки. Заради това след 11 септември господин Рамсвелт не можа да се позове на член 5 а, вие, може би, вие Съединените щати, не знам кой точно, вие ли, е, мъдреците ли, иска да се прилага член 5 и е, в случай на операции, които се провеждат на други места е, на земното кълбо. Искам да чуя вашето мнение. Сега по списък господин Бутиков и Ландсбергис, но тъй като Искаме да приключим тази дискусия, да остане време за други дискусии. Искам да ви помоля за разрешение да дам думата на следващите двама заявили желание и да приключа с това списъка на изказващите се. Да получим кратки отговори от сегашния от оратор и след това ще дадем думата на дамите. А на дамата, а после господата ще останат и ще отговарят на въпросите А, Искам всички да имат възможност да се изкажат. И така, сега следващите двама заявили да вземат думата. Заповядайте, Даниел. дайте, отговорете съвсем накратко и след това ще дам думата на другите двама изказващи се на двете докладчици. Първо, на господин Ван Орден. Според мене, аз лично бих искал нето НАТО да може да реши проблема на колективната отбрана. За съжаление обаче, предвид какви са заплахите сега и начина по който заплахите са съвсем други, съвсем променени. НАТО не може, не е в състояние да осигури колективна защита, колективна отбрана, защото а, то все повече и повече се а, е, превръща в една рамка за пожелания. А, солидарността е не е неясна, но както казах, просто естеството на заплахата е друга сега. За това все още не се знае как да реагира на това. Аз съм съгласен с Хамилтън, когато той казва, че това съвсем не означава, че Алианса е ненужен, но не става вече дума за същия алианс, е оня алианс от студената война и той не изпълнява същата роля. А когато говорим за военни операции, военен капацитет в а, като ги противопоставяме на гражданския, смятам, че трябва да има един глобален, общ подход, за да може да има допълване между тези две, два аспекта. Лично аз бих искал европейците да отделят повече средства за е, отбрана. Целта беше Европа да не харчи повече около, от около 2% средно за е, отбрана. В момента положението е такова, че на практика Европа не харчи повече от 1%. И може би преразглеждането и на а, е, ядрената стратегия ще освободи средства на Франция и Великобритания, средства, които биха могли да бъдат използвани и изразходвани по по-целесообразен начин и второ да има така по-добро преразпределение на средствата. В момента тези средства се, изпо... се е, разходват предимно в е, национален план. Същевременно временно няколко са страните, които взимат решение и това е вярно. Че 4 или 5 страни, айде 7 страни, 7 страни всъщност допринасят за бюджета за отбрана на Европейския съюз и това трябва да се вземе предвид при прилагането на реформи. Това не е най-доброто. Трябва да има един общ бюджет а, с по-добро, по равноправно участие, но това все още не е постигнато. А що се отнася до е, така обмен на разузнавателни данни, те е толкова лош в Европейския съюз, колкото и в НАТО. Това е един огромен проблем, особено е, предвид кризите, пред които сме изправени и новите кризи, пред които ще бъдем изправени. И още няколко думи по казаното от госпожа Копа. Член може да бъде тълкуван или да бъде а, допълнен. Трудно е да стане това, защото артик... член 5 бе постигнат след много усилия. Той е един много труден компромис, едва постигнат компромис. Така че а, преразглеждането или при изменението на член 5 ще означава края на НАТО. Така че аз мисля, че трябва да се започне по-скоро един процес на политически е, консултации, консултации в областта на отбраната, за да между Европейския съюз и НАТО, за да се определят приоритетите защото на практика тези неща не са уточнени, защото в един регион имаме две страни, а, заинтересовани страни и техното виждане за нещата са различни. На НАТО едно, на Европейския съюз са друго. И мисля, че тук имаше един въпрос, по който не мога да, на който няма да отговоря. Ставаше дума и за други приоритети, но всъщност вие помолихте да отговоря по-скоро на въпросите, свързани с отбраната. На практика става дума за един баланс между политическите и е, военни приоритети. Мисля, че можем да имаме ефективна отбрана без задължително това да се отрази отрицателно на економическото развитие на участващите в този процес. И аз мятам, че член 5 трябва да, бъде, да си остане такъв какъвто е, тъй като в крайна сметка той може да бъде тълкуван по различен начин. Той беше е, тълкуван след 9, е, 11 септември. И мисля, че трябва да продължим. Господин Фан Орден, процедурен въпрос ли? Не, просто а, пояснение, господин а, председател. Професор а, спомена една, един цялостен подход. А, това а, обаче е против тясната специализиране. И така че аз бих искал да изясна нещата. Няма нищо. А, Нищо ново относно глобалния подход. Нито един войник не си въобразява, че може да спечели войната сам и само с военни средства – Просто войниците са онези, които разчистват терена за тези, които ще дойдат след тях. Но Европейския съюз иска да прави и двете нещата. Да бъде и гражданската сила, и военната сила. И мисля, че това на практика подкопава възможностите за съюзниците да постигнат някакви резултати в Афганистан. Така че един глобален подход не значи, че всичко трябва да бъде включено в една а, е, и да се извършва едновременно, но просто да има е, доп, допълняемост между военните средства и гражданските методи. Да, аз мисля, че това беше допълнително изяснение, но и други точки, които видях, нещо за промяна в ядрената доктрина. Аз мисля, че има усилия, едва ли има усилия за промяната за доктрина. Ако чуете последните изказвания, виждате, че е, е, няма усилия за промяна в ядрената доктрина. Аз мисля, че е, въпросът ед, е, това е, едва ли е проблем толкова на Съединените щати, колкото по-скоро на европейците е, съюзници. Е, всъщност, е, европейците искаха да има такава възможност е, за е, е, да има ядрено оръжие, за да може да бъде е, разобеден врага да използва такова оръжие именно. Не мисля, че има усилие е, да се а, ако имаше съвместен европейски възглед, е, че тези тези оръжия са необходими. Нека да не забравяме, че има е, и руски оръжия, които в момента са разположени. Не знам дали има европейски възглед за ролята на тези оръжия. Няма консенсус в Европа дали са необходими тези оръжия или не. И тъй като няма такова мнение, заради това оръжията са си по местата. Сега въпросът по член 5 и за това това, е, че европейците трябва да бъдат успокоени. След Втората световна война е, европейските е, армии са били насочени една срещу друга. И след големи трагедии, чрез такива е, войни, те са започнали да работят по общи каузи. Немците и Французите днес е, е, се опитват да работят съвместно по военен капацитет. Гърция и Турция не винаги се разбират, обаче като съюзници в НАТО е, те се опитват да потиснат някои конфликти и сега се създават съюзи и тези съюзи създават нови съюзи и има възможност за създаване на доверие и това понякога се пренебрегва. Аз мисля, че риторичният въпрос към вас вие наистина ли вярвате, че връзките на солидарността в Европа са достатъчни и дали ако НАТО го няма, е, вие ще сте сигурни във вашата обща сигурност? Аз мисля, че това е въпрос и това е хубав въпрос за дискусия. И е, това показва каква е ролята на НАТО, е, макар и Европейския съюз да се развива. И аз не можах да разбера това, което беше казано за разширението на член 5 във връзка с 11 септември. Нью Йорк Сити и Вашингтон са част от пространството на НАТО. Те са част от пространството на НАТО, както винаги е било определено то. Няма никакъв опит да се разширява този член. Това просто са исторически обстоятелства. Мисля, че в момента се води дискусия по стратегически въпрос дали трябва да се е, разшири член 5 сам по себе си. Аз мисля, че този член е, е, отива далече. Това, което в момента се случва, е по-скоро е, средоточаване върху член четвърти. Ако прочетете доклада на мъдреците, ще видите, че на НАТО е необходимо да изкове по-добро партньорства, да има възможност да играе с други, да работи с други и не го прави достатъчно добре. Ако погледнете е, какво трябва да правим за бъдеще, да се отнасяме сериозно към партньорството, да има консултации, е, за да може това да се издигне като приоритет. Е, всъщност това е в член четвърти за партньорство член четвърти е свързан именно с партньорството. Ако някой проявява интерес, аз ви препоръчвам да погледнете е, член четвърти, защото на срещата в Лисабон е, той ще се обсъжда. Аз съм съгласен, е, че в момента НАТО не е достатъчен във връзка с предизвикателствата при сигурността. Те са големи, обаче това е неадекватно, защото не разполагаме със средствата, от които се нуждаем. Аз бих казал пред други колеги в в е, други условия различна идея. Вместо да разширяваме член 5, което няма да означава нищо, да изчакаме малко, да погледнем е, какви други въпроси, свързани с сигурността на обществото, стоят. И е, ще стигнем до различни заключения. Единственото заключение през Атлантическия океан е един към друг е по член 5 във връзка с така наречената въоръжено нападение. Това е включено в член 5, но въпросите, които аз засегнах, не засягат винаги въоръженото нападение, но всъщност може пак да бъде нападение срещу държава. Така че не говоря е, за разширение на това, което Европейски съюз направи напоследък. Но ако има а, е, мандат при природни а, е, бедствия, да кажем, ние трябва да си оказваме взаимопомощ, но ние не си го оказваме един на друг. Защо да нямаме клетва за солидарност, която да бъде трансатлантическа? И тя ще, а, се допъл... тя ще допълни член 5 за е, е, вооруженото нападение. Това ще бъде гражданска солидарност, нещо, което можем да използваме сега в Мексиканския залив. Е, това са въпроси, които можем да занимаем, например, с урагана Катрина. Не сме се занимавали още с този въпрос, но трябва да го направим. Ние бихме се радвали да има такава солидарност и се надявам е, Европейския съюз да ни окаже помощ при големи бедствия. И е, нека да мислим е, по-надалеч каква е ролята на връзките между Европейския съюз и Съединените щати от гледна точка на сигурността, защото има заплаха към обществата. Обществата трябва да могат да реагират и това липсва като цяло. Това е дупка в така наречената архитектура на сигурността. Сега е, посланник Маринаки и после доктор Арбатова могат е, да направят приноса си и ще ще изслушаме след това предложенията на президента Медведев за договор за сигурност в Европа. И веднага след това ще дам думата на двамата депутати, поискали думата за да зададат въпроси. Давам ви думата за 10 минути. За мен е голяма чест да участвам в тази дискусия и да говоря за евроатлантическата архитектура на сигурност. Искам да, спомена, да, да споделя накратко основните приоритети пред нас. Това е, например, поощряване на процеса от Корфо. Сега, Гърция Имаше една много предизвикателна година по отношение на сигурността. Е, е, как, как, както ние знаем, кризите обикновено са пружина е, и всъщност в Грузия видяхме нашето дългосрочно усещане на сигурността в този район. 2009 година отбеляза 20 годишната отпаднат на Берлинската стена и крайното на студената война. Тази годишнина трябва да бъде повод да отпразнуваме успехите и също времено да, да, да отправим прогрент на назад, да видим какво сме постигнали в областта на, ОП, на колективната а, защита. През 75-та година, знаете, че беше Хелсинки, докато през 85-та година хартата от Париж бяха документи, но те не се превърнаха в действителност за всички. През... Разликата между декември 2008 и декември 2009 година и че междувременно всички държави членки на ОССЕ препотвърдиха готовността си да, да работят заедно и да укрепат правилата и регламентите на ОССЕ. Сега ще, ще цитирам някои от документите на ОССЕ. Чета в, в момента диалога от Хелцинки, осигурява междуправителствено е споразумение, което осигурява междудържавната сигурност. То, бе, то беше залегна в хартата от 1990 година от Париж, като сигурността е нещо неразделно. На срещата в Истанбул бе приета харта, в която беше записано, че нашите отношения ще почиват на една обща сигурност и отбрана, почиваща на общи принципи на солидарност. Много ви моля по-бавно, защото преводачите не могат да ви последват. Цел, целта беше да, да, да разглеждаме сигурността във всичките й аспекти политически, економически, социален. Като страните поеха ангажимент, техната сигурност и тяхната отбрана да не става за сметка на отбраната и сигурността на другите държави. През последните 20 години много от тези ангажименти и тези обещания бяха нарушени и това не е очудващо, тъй като в момента, в който Гърция пое председателството на организацията, бях, бяха на лице конфликти, етнически конфликти, междудържавни междудържавни, междуетнически конфликти на Балкански, особено в, на Балканския полуостров. Европейската основните европейските механизми за контрол на бяха се смятат за основа на сигурността в Европа. И по този начин се премахва възможността за война и за по-разширен конфликт в Европа. По, по този начин, имайки е, е, регионална солидарност, ние можем да се обърнем и да се опитаме да решиме конфликти и е, спорове в е, други страни, далеч от нас, в Афганистан и през 2008 година президента Медведев призова към един нов европейски диалог в областта на сигурността, който да почива на европейските механизми. Защото ако Русия не бъде възприета като един равноправен партньор в областта на отбраната, то това може да създаде проблеми не само за Русия, но и за всички заинтересовани страни. Подхода на президента Саркози беше възприета като едно насърчаване за всички страни за възприемане на нови методи. Гръцкото председателство реши, че трябва да се създаде и проведе един открит и откровен диалог от Хелсинки до, до Корфу. През декември 2008 година на обяд на министрите на отбраната бяха зададени повече въпроси, отколкото бяха получени отговори. Шест месеца по-късно имаше заседание в Виена и 6 месеца по-късно министрите отново се срещнаха в Корфу, като целта беше да прегледат какви са приоритетите и какви са предизвикателствата, пред които са изправени като стъпиха на насоките, които бяха приети в Корфу. Целта беше да се направи преглед на положението и да се развие едно общ, един общ подход към а, заплахите, като се очертаят какви точно са заплахите пред европейския континент и страните на ОССЕ. Целта на този диалог е, беше да има по-добро разбиране, да се, да, партньорите да се, да се изслушват по-добре, да се създадат като същевременно се създаде възможност да се приеме така наречената декларация от Корфу в Атина. И така, тази декларация всъщност стана а, рожбата която бе създадена и по която работиха 56 държави членки. По време на срещата на министрите в Атина през декември бяха поканени всички други партньори да участват в дебата по а, процеса Курфу. През 2010 година Казахстан пое председателството на, ЕС, е, на ОССЕ с е като един от приоритетите на председателството беше да се допълни и усъвършенства процеса чрез диалог, чрез е, вземане предвид на различните заинтересовани страни. Нека не забравяме, че в рамките на процеса Хелцинки преди 35 години бяха направени повече от 4000 предложения. Те бяха обсъдени преди да бъде прият Хелсинския акт. който доведе в крайна сметка до а, обединението на европейския континент. Трябва да се, реш... трябва да се решат проблемите, които все още раздират Европа, но това трябва да стане по прагматичен път. Разбира се, този процес ще е по-дълъг, отколкото го предвиждахме. И това е проблем, който ще бъде обсъждан на, по време на заседанието на министрите в Алма, Алматы през а, юли, като в края на годината ще се проведе среща на високо равнище в Астана. Срещата на, на върха в Астана трябва ще бъде началото на процеса, а не края. Ние сме в началото на края на е, процеса от Корфу и смятаме, че трябва да продължиме е, по същия път, за да можем да постигнем си, стратегическата си цел, която е една обща, солидарна отбрана в Европа в рамките на нова архитектура. За да можем да имаме общност на идеи от Владивосток до Ванкувър. Дами и господа, проблемът, въпросът, който си задаваме много често е защо този диалог трябва да се провежда в ОССЕ, а не в друг формат? Първо, защото ОССЕ е организация, в която участват страни от север, от юг от... и второ, защото ОССЕ е онази организация, чиято цел е да създаде една цялост отбра... сигурност на нашия континент. Но а, сигурността и отбраната значат много повече, отколкото един баланс на военните сили. А, той има и хуманитарни, економически, екологически аспекти и тези аспекти трябва да бъдат разглеждани заедно с а, военните аспекти. А, това е един цялостен един цялостен концепт на, на цялостна концепция на сигурността, която бре препотвърдена на посредната среща на, на ОССЕ. Сигурност от Владивосток до Ванкувър. Процеса на Корфу се основава на същите ценности, на които почива и Европейския съюз, човешкото достоинство и неразделност. За това не е очудващо, е че този процес е, бе започнат и иницииран от държава членка на Европейския съюз, защото той е, всъщност създаде една цялостна визия за целия континент и това е нашия отговор на всички предизвикателства, пред които сме изправени през 21 век и Гърция е горда, че е, стана говорител на Европейския съюз и на цялата европейска доктрина при създаването на този процес. Благодаря ви. Благодаря, доктор Арбатова. Uh, uh, Благодаря, за поканата, за това изслушване и за възможността да говоря от името на Русия за тези важни теми. Символично е, че е, изслушването става на 27 юни, което ми напомня, или по-скоро ни напомня, за голяма човешка трагедия в историята на Русия. което има връзка с тоталитарния стали, сталиновски режим. Моята презентация включва три въпроса. Европейската е, структура, архитектура на сигурност или ни трябва? На второ място руската инициатива. Какво е съдържанието на тази инициатива? И на трето място важният въпрос. Какво трябва да се направи? Аз бях на конференция посветена на евроатлантическите отношения и един от моите колеги каза, защо трябва да променим съществуващата система на сигурност, ако може да, да осигурим нашата сигурност без, руска, без Русия. Ние не бива да се насочваме против Русия, но може да изключим Русия от нашето сътрудничество. И аз мятам по този повод следното. Е, европейската сигурност не се заключава само до границите на Европейския съюз. Е, знаем, че заплахите са транснационални и Русия трябва да участва в сътрудничеството. Освен това, след като Русия е на континент с Европейския съюз и държави на НАТО и има висок военен и економически потенциал. Без Русия всяка инициатива би била против Русия. Русия би могла да е двигател на едно такова сътрудничество. Затова такива инициативи за Европа са много важни – Но нищо подобно не се случи след приключването на студената война. Фактът, че изтокът преживя огромни промени, е, не означаваше, че, трябва, че не трябва да се променя нищо в стратегията за сигурност. Студената война приключи преди 20 години. Европейската... Но, но се появиха нови заплахи за сигурността. Има нови елементи, които изискват преодоляването на новите заплахи. През 1999 година имахме криза в Косово, имахме а, през 2008 година криза в Кавказ. Всичко това ни показва, че нито една от съществуващите институции, които трябва да преодоляват подобни конфликти, беше в състояние да се справи сама. ОНЕ и ОССЕ бяха парализирани и НАТО се заеда, НАТО беше част от проблема всъщност, отколкото част от решението. Операциите, които бяха проведени, станаха основен източник на проблема за сигурност на руските отношения с Запада. Е, така както каза един от моите германски колеги, НАТО действа в една непривична ситуация. НАТО беше посредник между Русия и е, САЩ. Това не можеше да се поеме от е, европейска институция. Сега искам да говоря за инициативата на Медведев. Шока от е, кризата в Кавказ и опасността това да се случи на друго място даде тласък на и даде отново живот на предложението, което беше направил президента Медведев през 2008 година. Политическите анализатори, някои от тях казаха, че това прилича на някои от а, инициативите на Горбачов за общия европейски дом. Други а, казаха, че а, предложенията на Медведев е мост, който ще е, обедини Европа и е, Съединените щати. Но на практика предложението на, на Медведев е следното. То е всъщност едно послание, с което той искаше да каже, че съвременната европейска архитектура на сигурността и отбраната е нещо, което е отживяло и че трябва да се модернизира. Знаете, че Медведев всъщност направи едно предложение, един проекто европейски договор за сигурност, и искам само да подчертая някои от залегналите точки. Това според този проектодоговор няма да бъде е, правно обвързващ. Той ще трябва е, да е, обедини е, партньорите от Ванкувър до Владивосток с е, някои казват, че наистина този договор не може да бъде правно обвързващ, тъй като той не съдържа деф, дефиниции. Е, и че на практика е документ, който описва само сигурността, така наречената твърда сигурност. Но, не, не, независимо дали този проект договор има някакви е, правни е, а, основания. Той обаче подчертава две неща. Сигурността е нещо важно за е, Русия и второ, Русия настоява за правна, обвърз... правна обвързаност с този договор, защото има доста лош опит от политическите обещания на Запада в момента, в който е, Германия се обедини. Трудно е да се да си представиме, че някоя страна от НАТО или от Европейския съюз ще се обърне към НАТО с молба е, за помощ или закрила. Но е, много лесно е да си представиме страна от Централна Азия или от Кавказския регион, което се обръща към НАТО с молба за а, закрила или защита. Затова е, Русия За това, че някои казват, че Русия се опитва да подкопае доверието между Съединени, Съединените щати, Европейския съюз и НАТО. Мисля, че това не може да стане, ако няма някакви основни проблеми, които наистина да раздират различните партньори. Какво трябва да се направи? Това е последното точка от моето изказване. Знаете, че и Русия, и Запада смятат, че не трябва да се е, ликвидират съществуващите институции, които отговарят за сигурността, така че те трябва да бъдат е, модернизирани и преструктурирани. По какъв начин? Економическата сигурност в Европа трябва да почива на сътрудничество между Европейския съюз, Русия, Украина, страните от ОНД и Турция на основата на енергийна сигурност, която самата тя трябва да бъде вписана в енергийната харта. Борбата срещу екстремизма трябва да бъде водена в рамките на едно сътрудничество между тези заинтересовани страни, да има възможност за бързо реагиране между различните институции от различните страни. Освен това, би било добре да има интегриране на отбранителните системи, системите на защити, да се създаде една общоевропейска общност за борба с трансграничната престъпност и пиратство чрез сътрудничество между Европейския съюз и Русия за разрешаване на проблеми, свързани със сигурността, включително и в страни като Афганистан и Пакистан. като защитата на човешките права и образованието са проблеми, които трябва да бъдат решени в рамките на сътрудничество между ОССЕ, Съвета на Европа и Европейския съюз. Лисабонския договор ви дава нови правомощия и европейската сигурност трябва да има все повече и повече европейски, европейски измен, измерения и Целта е да можем да създадем нови принципи, ново взаимо, взаимодействие с а, другите заинтересовани страни, включително и Русия. Колкото до НАТО, е, на, на, НАТО трябва да се да А, су, да А, играе все по-голяма роля за осигуряване на мисии извън евроатлантическото пространство. Това е новата му роля след края на студената война. Благодаря, господин председател. Госпожа Алба Арбатова каза, без Русия всъщност това означава против Русия. Не знае дали тази логика ще ни помогне, но никой от нас не казва без Русия. С Русия обаче не означава и е, да се движим според руската концепция. И госпожо Арбатова, аз съм много благодарен, че вие много ясно представихте инициативата и че всъщност казвате, че НАТО е основният проблем. Имам и въпрос към професор Силвестри. Ако ви разбрах правилно, казахте, че задачата на НАТО да организира колективната защита е, ако се погледне строго на въпроса, е всъщност тази, е, тази концепция е поставена под въпрос. Тогава се питам, е, кой трябва да поеме задачата на, за колективната защита или пък тази задача е излишна? И имам въпрос към господин Хамилтон. Радвам се, че е, вие споменахте Европейския съюз като един от тези стълбове. Сега, истината е, че тези стълбове понякога си пречат, но въпросът ми е следният. Може да не съм чул, но има ли Европейския съюз роля в така наречената твърда сигурност? В, например, в, с Атал, Аталанта имаме такава роля, може би. Имаме ли обаче наистина такава логика, която може да се опише и да се следва? Вторият ми въпрос е, така както каза Ван Орден преди малко. Всяка институция си поема задачата, но кой ще поеме задачата на интеграцията на всички инициативи? Кой ще координира тези инициативи? в това, което казва госпожа Албрайт и вашата група, виждаме една тенденция на европеизиране на НАТО. И се чудя дали това е една едно безсмислено дуплиране или пък ще се предостави или по-разумно да се предостави на НАТО основната и водеща роля. От Вашингтон идват различни сигнали. Когато чете Хералд Трибюн, Европейския съюз изобщо не се споменава, когато се говори за европейска сигурност, а вие говорихте за други а, приоритети, за други становища. Хелари Клинтон също представи една такава двойна позиция? Има ли различни становища в а, щатите? Благодаря, господин Ланс Бергес, Със съжаление, без микрофон. You, <clears throat> for... Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос към господин Хамилтон. Доколкото си спомням от предишен живот, е, президента Елцин през 1993-та година говореше за идеята за един договор за сигурност за цяла Европа. НАТО не е ли устаряла организация? И консолидацията на европейските държави може би трябва да помислим за една по-мека концепция, нищо без Русия и да създадем една нова политическа агенда, дневен ред за Европа. И, може би, трябва да говорим за Европа на споделен континент, споделен между съюзници, защото ние като европейци не сме толкова наивни и Русия изисква определени действия, които ни спомогнаха помогнаха обаче да спасим Балканите. Но концепцията нищо без Русия се оказва, може би, успешна на, напоследък. Нищо без Русия Е, се тълкува от Русия почти като е, против Русия. В Грузия, например, и на Горни Карабах, като прилежаща територия на Азербайджан, не може да бъде превзета от Армения без Русия. Но дали на това се основава истинският мир? и така новата концепция на президент Медведев за сигурността. Дали тази концепция има предвид е, примера в Кавказ, дали трябва да се дискутира наистина сериозно или пък е просто репродукция на стар шевдьовър. Ако има основни разлики, Кои са те? Благодаря, благодаря, казва председателят. Имам още двама желаящи да се изкажат. Госпожа Люсинг и госпожа Комеш. Аз искам да ви помоля, казва председателят. Да се откажете от въпросите си и да дам думата на нашите гости да отговорят, защото темата е много важна. Господин Брок идва да говори по една важна тема и искам за това да дам думата на паналистите за отговор и да приключим дискусията, за да преминем към следващата точка от дневния ред. И така, господин Силвестри и след това господин Хамилтон имат думата. Okay. 30 seconds. Okay. Can you make it in 30 seconds? And Mrs. Lösing. Mrs. Lösing. 30 секунди. Можете ли за 30 секунди да зададете въпроса си? Ако успеете, добре. Добре. Госпожо Гомеш. Госпожо Маринаки, вие съгласна ли с господин Хамилтън, за това, което каза за новата мисия на Европейския съюз в е, Грузия, че ОССЕ би могъл да свърши тази работа. Имам предвид това, което каза госпожа Надя Арбатова, че не е съгласна с това. Е, тя смяташе, че ОССЕ е парализиран. Въпросът ми към професор Надя Арбатова. Мислите ли, че този отказ от европейска страна е, да се противопостави на е, натиск, е, всъщност се е, дължи на съмнение, че всъщност Русия е същинска демократична страна, е, че всъщност има самодържавие и потиска, е, примерно да кажем, Чечня и изобщо е, не се спазва човешките права, госпожа Лозинг. Äh, Казваше се не без Русия, това се повтаряше и искам да попитам – не е ли проблематично, когато е в стратегията на 2020 се казва, че се стремим към приятелски отношения с Русия, но трябва да се и пазим от едно възможно неприятелско поведение на Русия. И накрая смятам, че една система за сигурност трябва да защитава интересите на всички участници в системата. И мисля, че стратегията НАТО 2020 не прави това. Тя потвърждава евентуалното присъединяване на НАТО към, на Грузия, към НАТО на Грузия и Украина. И, и ще спра до тук. Очаквам вашите изказвания. Господин Силвестри и след това госпожа, госпожа Маринак и госпожа Арбато. Сега на господин Путиков ще отговоря, че аз казах, е, че понякога НАТО осигурява по-малка сигурност днес, отколкото преди но е, това не означава, че други институции ще е, осигурят колективна отбрана. За съжаление, ние наблюдаваме отслабване на институциите за колективна отбрана. Това е положението. Това, което може би ще ни бъде необходимо, основните изисквания към нас в Европа са, че ако ние мислим, е, че е, има нова заплаха, която ще изисква колективна сигурност, то тогава Съединените щати трябва да бъдат на наша страна. Е, и да е, допринесем е, за допълване на нашата недостатъчна сила при колективна заплаха. Въпросът обаче е да сме сигурни, че Съединените щати ще са на лице, когато са ни необходими. Днес това не е толкова сигурно, колкото беше едно време. Нека да го кажем така. Ако Европейския съюз е, е, разруши НАТО. Единствената страна, която може да разруши НАТО, е, са Съединените щати. И е, Съединените щати няма да унищожат НАТО, но ще намалят е, неговата възможност и няма да е, може да осигури услугите и помощта, която Съединените щати искат. Така че мисля, че не говорим толкова за надзор и промени в НАТО, колкото да разберем по-ясно американците и европейците да разберат по-ясно помежду си и мисля, че европейците ще бъдат е, е, най-добре представени от Европейския съюз, въпреки че Съединените щати задават въпроси. Да, европейците трябва да кажат какво точно искат да постигнат за в бъдеще, какъв е интересът им. Е, колкото до Елцин, 93-та година дискусията за това, което Надя Арбатова и другите биха казали. Аз искам само да кажа, че за Русия има проблем. Първо, е, Русия трябва да разбере какво това беше точно. Ако правилно съм разбрал, последният документ за военна стратегия, който руснаците са написали, е, очевидно от руския министр на отбраната и генералния штаб те заявяват, че основната заплаха за Русия продължава да бъде НАТО. И те правят разграничение между основна заплаха и е, е, е, риск, при който трябва действително да се действа. Ако основната заплаха за Русия е НАТО, макар да не е оперативна заплаха, защото не се представя като оперативна заплаха, тогава е трудно да се изработи съвместен документ за сигурността. Аз мисля, че това е проблем, е, който е, руснаците поставят. Ние не трябва да се страхуваме от е, руско господство над Западна Европа или над Европейския съюз. Мисля, че по-скоро обратното е вярно. Руснаците се страхуват от економическо и културно така, доминиране на Запада върху Русия. Фактът обаче, е, че е, все още нямаме ясно самоопределение от страна на руснаците в какво се изразява тяхната сигурност. Да, и, и, и, извинете, а, е, а, е, въпросите за Европейския съюз. Първо, за а, сигурността в момента. А, Бълк Каните едва ли са в сърцевината на сигурността, обаче там имаше преходен период и Европейския съюз постави рамката, а Съединените щати я подкрепиха. Съединените щати и официални лица дадоха мисията на Европейския съюз. Всъщност това е област, където Съединените щати получиха значителна подкрепа от Европейския съюз. Но основно Основният въпрос е, е че е, дебата изглежда богословски, но всъщност това са едни и същи страни, едни и същи сили, е, които създават различни институции и те говорят помежду си. Така че всъщност това е проблемът. Проблемът не е дали е НАТО срещу Европейския съюз, а какво искаме да направим заедно, какво трябва да направим заедно, за да се справим с сигурността, какви са, какъв е капацитета ни. През 90-те години дискусията беше дали една от тези институции трябва първа да се намеси при криза, докато сега въпросът е НАТО ли първо или Европейския съюз, докато сега не знам дали старата дискусия все още има смисъл. Старата дискусия е, стигна до едно уреждане, при което е, НАТО е, трябва да направи нещо, е, това са е, и е, мога да посоча и други примери. Например, в Конго. Обаче Европейския съюз сам по себе си нямаше нито възможността за разузнаване, нито военните сили, за да извършат тези мисии и американците литнаха там. Ние можем да го направим. Така че това е въпрос на капацитет. Ако се замислим какви са опциите, има един и същ набор от сили. И трябва да решим НАТО ли ще прави прави това или НАТО няма да го прави, а Европейския съюз ще го прави. Обаче има ли Европейския съюз достъп до силите на НАТО? Или двете институции ще работят заедно, както например на Балканите или в Афганистан? И, но е, дали трябва да се стига до някаква коалиция? И въпросът се стига, отново се връщаме до това, е, че е, е, държавите трябва да решат ние заедно ли ще се вземем с е, въпроса сигурност прозрачността и как точно да го направим. Както казах по-рано, НАТО не прави достатъчно неща в гражданската сфера, докато Европейския съюз го прави. Е, така че е, са необходим силите на Европейския съюз, на НАТО и трябва да се види какви точно е, са процедурите. И това също е един легитимен дебат. Вие задавате въпрос за това, че Съединените щати не са ясни по възгледи на Европейския съюз съюз. Мисля, че Хилари Клинтън беше ясна през март. Е, тя е, е, каза, че не иска да има повече дискусия между НАТО и Европейски съюз. За нея Европейския съюз е партньор в отговор на граждански кризи и и посланника Хърбс няколко пъти идвал в Брюксел и се опитва да намери връзки да се види как да се работи с Европейския съюз. Аз дадох примери как Европейския съюз е реагирал. Ние наблюдаваме, ние, сме страни в риск, но ние не споделяме този риск и трябва да видим какво можем да направим един за друг. Защо да не го правим? Защо да не обменяме персонал при координиране на граждански акции? Европейски съюз намали своите усилия, е, по иск, ако има искане от Съединените щати. Аз съм съгласен, че има е, неяснота. Е, понякога Съединените щати не са ясни във връзка с Европейския съюз, защото самия Европейски съюз не е ясен сам към себе си. Много често ние не знаем какво е естеството на дискусията. Мисля, че Лисабонския договор е хубав пример за това. В Вашингтон хората смятат, че нещата се осложняват, защото картината е толкова объркана, откакто беше подписан въпросния Лисабонския договор. И е, очаквахме да има един телефонен номер, е, че ще се улесни начина на работа, обаче настъпи объркване. И а, е, ние ние не принадлежим към Европейския съюз, но се надяваме той да ни подкрепя. Е, но вие трябва да разберете, че неясното отношение от страна на Съединените щати се дължи на това, че ние не разбираме как точно работи Европейски съюз. Благодаря много. Сега посланник Маринаки и госпожа Арбатова. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратко. Разбира се, ако погледнем в е, ретроспектива, Съж... Наистина, съжаляваме за случилото си. И много време трябваше за останалите на място да установят, че присъствието на две сили е по-добре, отколкото отсъствието насили въобще или присъствието на една. Трябва също така да споменеме, че, беше, че след напускането на силите остана една черна дупка, създаване на демократични институции в Грузия. Така че Добре е да направим равносметката. Някои се опитват да а, го направят много а, така отрицателен опит натрупахме. Но в крайна сметка разбрахме, че не, че не можем да се бориме против вълните, против стените и сега вече всички решихме, че трябва да намерим нов подход и да намерим начин да реконструираме целият процес. Що се отнася до НАТО, аз искам да поправя господин Стефано. Военната доктрина на НАТО се говори не за заплаха, а за експанзия. Експанзия на, на НАТО до границите на Русия. Аз мисля, че крити, критичната позиция на НАТО нямаше да бъде а, факт, ако НАТО се беше реформирал на време, се беше реформирала на време и беше намерила новата си е, самоличност. Човек, една организация не може да бъде две неща наведнъж. Една военна организация, една институция е, на, за отбрана. Човек не може, една жена не може да бъде е, бременна и да не бъде бременна. Или е, или не е. Отлично разбирате, че основната причина за това беше, че е, има големи разлика между Русия и НАТО има различ, различия в виждането за европейската сигурност. Нека да погледнем истината в очите. А, що се отнася до ОССЕ? в края, след края на студената война, Русия беше много и, е, така голям ентусиаст и смяташе, че ОССЕ ще има да играе значима роля. Но на практика, че, че се, се оказа, че е, след е, посткомунистическата Европа бе разделена между две институции, които отговарят за сигурност НАТО и ОССЕ. Вярно е, че ОССЕ ще остане основния международен форум за политически дебати в рамките на евроатлантическите регион, но а, ако ОССЕ вземе на сериозно новата си роля и новите си значение в други видове операции, като хуманитарните операции. Ако ОССЕ се реформира, то ОССЕ ще се превърне в една нова институция. След а, разпада на Съветския съюз, ние, уча... ние имахме много високи очаквания. Мисля, че и от двете страни беше така. От една страна Европейския съюз смяташе, че Русия ще се превърне в благоденстваща демокрация. От днес за утре, докато Русия смяташе, че Европа ще намери път и начини за превръщане на Европа в благоденствена зона. Така че и от едната и от другата страна бе изпитано разочарование и това се отрази на отношенията между Русия и Европейския съюз. Нека не стека не забравяме, че решенията в Русия и въобще решенията бяха взети през 90-те години, когато Русия беше управлявана от Елцин Ние знаеме, че членството в НАТО е, се оказа така като че ли е, предпоставка за членство в Европейския съюз. Първо държавите стават членки на НАТО, а след това биват прияти в Европейския съюз. И и в, в тази връзка и в това отношение НАТО, както виждате, изигра много отрицателна роля в развитието на Европа. Знаете, че модернизирането на економиката трябва да върви ръка, ръка за ръка с полит, политическия модернизъм. Ако искаме да имаме а, и процъфтяваща економика, ние трябва да осигурим условия за това. Благодаря, господин Лисък. Аз обещах, че ще бъда много кратък и ще бъда много кратък. Е, бих искал да кажа на всички онези, които искат да говорят за службата за е, външни действия, че ние не сме виновни за това, че този дебат продължи. Искам само да кажа, че чух е, някой тук е, смятат, че доклада на групата Олбрайт ще реши всички проблеми. Разбира се, че това е невъзможно. Това може само да постави основи на, на дебата, на, на спора. Ние тук в Европейския парламент трябва да продължим този дебат заедно с експерти и членове на националните парламенти. И в тази връзка бих искал да благодаря на всички е, участващи, на четиримата експерти. Разбира се, това не е последния дебат, който организираме с вас. Благодаря ви за участието. Uh, и сега благодарим на всички. Благодарим на нашите експерти и преминаваме към последната точка от дневния ред днес. Става дума за службата за външни действия. Бих искал да кажа, че на 21 юни вчера в Мадрид господин Брок и господин Верховщад и господин Гуалтиери участваха в заседание на председателството и а, представители на върховния представител. Стигна се до споразумение за създаването на тази служба и сега бих искал да прикана господин Брок да ни е, представи това споразумение и след това да обсъдиме казаното от господин Брок. Имате... Благодаря, господин председател. Колеги, ние наистина постигнахме споразумение, което не ни обвързва в законодателната процедура. Естествено ще имаме, ще си имаме нормалната процедура. Това е записано в декларацията и всеки от нас ще търси подкрепата в своята институция. а ние ще сме водещата комисия по процедурата. Как точно ще протече процедурата, ще стане ясно през последните дни. Мисля, че обикновеното е, процедурата за персонала и за бюджета няма да може да приключи преди лятната почивка. Процедурата е по консултация, за нея ще говорим през следващите дни. Утре имаме среща с председателите на комисиите, господин Квалтери. Игра голяма роля при преговорите и той смята, че ние в, е, постигнахме в, гол... в много области напредък. Затова, вероятно, ще успеем да приключим преговорите преди някои от страните да искат да се оттеглят от споразумението. Ето защо ще ви предложа утре да ви представя доклада си. А, това ще е доклад с, с същото заглавие на доклада на господин Ферховщад. Ще се опитаме да не дублираме нещата. Разбирам, че Комисията по конституционни въпроси ще разгледа предложението до понеделник и след това то ще се обсъжда и една седмица след той в понеделник в Страсбург в 6 часа ще има общ път. Силвия Силвия Концато ще се опита да получи възможност за обсъждане във вторник и Общия пленарен дебат го предвиждаме за четвъртък. Надявам се това да е подходящата процедура. Ще ви направя предложение, ще ви е, разкажа за предложението, което съответства на а, резултатите постигнати вчера ще има възможност за изменения и ако тези изменения не засягат, не засягат доклада в същността, това ще е знак за качеството на преговорите на мен и на моите колеги. Надявам се с една дума да получа вашата подкрепа. Тази служба за външна дейност беше наша идея и ние всички искаме тя е, да функционира добре. Искаме да говорим с един глас в глобализиращия се свят. Но същевременно с това знаем, че тази служба и върховния представител са хибридни конструкции. Защото от една страна те подлежат на... Те защитават общностни интереси, защото политиката, външната политика и политиката на сигурност защитава общностните интереси. От друга страна, службата ще координира външните отношения и ще провежда политиката по външната политика и политиката за сигурност. Върховният представител има също една координираща функция. Цитирал съм определени пасажи от договора с цел да унагледя функциите на върховния представител, а именно върховния представител координира службите за сътрудничество заедно с съответния комисар. И това става също чрез консултиране на комисаря за отговорен за политиката по съседство. В глава трета са записани компетенциите на парламента за контрол, бюджетен контрол и освобождаване от отговорност на тази служба. Нашето желание беше е, службата да се подмещава в комисията. Ето защо имаме глава 10 само за административния бюджет. Административният бюджет ще бъде описан и разделен на много практически подсекции. Колегата Гвалтиери ще да, е в състояние да даде повече подробности, но ние тук трябва да заложим правилата и да следим а, за прилагането на правилата, а правилата именно които, на които подлежи и комисията. Това води че Това означава, че службата ще подлежи на необходимостта за освобождаване от отговорност. Тоест, там, където става дума за общностни интереси, ние сме запазили първомощията си за контрол. И ние говорихме на последната си среща за отчетността и там стана дума върховният представител да ни информира за предстоящи мисии и инициативи. Е, в този документ се говори и начина за третиране на класифицираната информация, на е, става дума и за функционирането на посолствата, дипломатическите представителства. Това беше обаче споразумението с протокол това споразумение ще се приеме от съвета и ще бъде публикувано в официалния вестник на Европейския съюз. съюз. Това означава, че институцията съвет ще публикува тълкува това, този документ и това говори за обвързващата му същност. Има много подробности за контрола, за бюджета, за връзката и контрола от страна на Олаф, за да знаем, че При персонала нещата стоят така, една трета, поне, е, една трета от персонала трябва да са национални служители, т.е. служители да идват от държавите членки. Но всички, но тези хора не могат да. Тези хора ако имат съответните способности, ще могат в последващ конкурс при вакантни места да станат служители на общността. В, по този начин те ще могат да се освободят, така да се каже, от лоялността си към своята родина. Когато човек знае, че е общностен служител, то тогава може да мисли и действа по друг начин. По-независимо. Освен това, поне 60%, поне 60% за бъдеще от всички служители и чиновници трябва да бъдат а, срочни служители на службата. Службата ще назначава директно своите служители, но те ще имат статут на срочно на, на, на, държа, на служители на общността. А пък служители, които ще бъдат изпращани, командировани от държавите членки, те ще са насрочни договори. Това, например, се отнася до хората, осигуряващи сигурността на службата. Мисля, че това са редица въпроси, по които постигнахме успех. И по принцип успех за нашата комисия е, че ще имаме възможност за контрол върху службата. Може би колегите ще се интересуват от начина за третиране на поверителните документи. До момента имаме предложението на, за създаване на един комитет от 5 човека. Освен това е постановено, че когато се обърнем към госпожа Ештън, председателят на този комитет ще има достъп до съответната до съответната документация. Например, някакъв доклад за Афганистан или по някакъв друг важен въпрос. Мисля, че това е един добър механизъм. Аз самия също миналият век бях председател на тази комисия и винаги е, от тогава винаги сме си пожелавали да имаме възможност за достъп до класифицирана информация. Вие помните тези дебати, така че ето това желание в момента се осъществява и мисля, че а, по този начин осъществихме едно много добро, много съществено подобряване на статуса на нашата комисия. Тази постановка е записана в споразумението. Върховният представител – ще може да бъде замествана от съответен комисар, когато става дума за общностни въпроси. По принцип, ще имаме повече възможности за влияние, например, когато става дума за неразпространение на Оръжие за масово поразяване, ще може в пленарна зала да каним представителя на върховния или заместника на върховния представител за консултации, за отправяне на въпроси към него. И така искам да обобщя. Имаме възможност за контрол върху бюджета. Имаме политическите възможности, които подобрихме по отношение на парламента. Осигурихме и заздравихме общностния принцип, така както е записан в договора, т.е. Е, компетенциите на комисарите, отговарящи по общностни въпроси, си остават както първоначално, Това беше един компромис между три половина институции. Госпожа Ештън за момента е половина институция. И така, на този фон мога да кажа, че това е компромис. Сигурно ще има хора, които ще казват това не е добро и това не е достатъчно. Със сигурност ще има такива колеги, но трябва да кажа, че Става дума за компромис. Ние не искаме да заплашаме обаче същността на цялото споразумение. Естествено имаше неща, които не успяхме да постигнем. Нямахме възможност, няма по принцип възможност, когато три институции преговарят да се постави въпроса всичко или нищо. Ситуацията в момента е по-добра за парламента, ако в сравнение с ситуацията, ако нямахме това споразумение. Естествено, ситуацията би могла да бъде и по-добра, но както чух гос... моят колега Ясволски, той много се застъби за географския баланс да бъде представен в споразумението, да, да залегне при назначаването на служители в службата. Съвета прие това предложение на 3 май. То е залегнало в споразумението и ако до 2013 година състоянието не е така както е предвидено в момента, е, се предвижда един основен преглед на съдържанието на цялото споразумение. Мисля, че може да сме доволни от постигнатото. Благодаря. Аз Мога само да съжалявам, че не съм по-млад, за да кандидатствам за служба в дипломатическата служба, за работа в Европейската служба за външна дейност, но, както господин Про каза, нова кариера е, може да бъде. Има възможност за нова кариера, за хора, които искат да постъпят на работа в дипломатическата служба, важното е да имат европейско граждане, гражданство. А сега ще дам думата на господин Гвалтиери и ще дам думата на координаторите. А след това Сариус Волски и госпожа Лъзинг и госпожа Луначек като координатор, те също ще вземат думата. Е, да, може ли да говоря е, преди координаторите, защото трябва да отида на срещата на парламентарния комитет е, за Косово. Господин Гуалтиер, имате думата. А, благодаря. Аз се основавам на последните забележки на господин Брок. Това е компромис. Компромис след преговори между няколко институции. Искам да добавя, е, че е, компромисът се постигна след е, преговори възоснова на процедура за консултация, която предвиждаше само допитване до парламента. И не бива да забравяме това, когато оценяваме резултата. Достатъчно е да съпоставим двете колони на документа, който ни е раздаден, първоначалното предложение е на Аштън и резултата от е, преговорите вчера, Та достатъчно е да съпоставим двете колони, е, за да видим доколко е, правото е, за допитване до парламента е било упражнено много задълбочено от парламента и се е стигнало е, до нещо е, като частично съвместно взимане на решение. И е, това, което постигнахме, според много колеги, не може да се промени. Така че е, от гледна точка на метода и на процедурата, която беше приложена, мисля, че постигнахме много добър резултат. Сега, е, колкото до съществото, аз мисля, че е, съдържанието е, че се избегна двоен риф. От една страна опасността от малка служба. Дори се говореше за вертикално разделяне между различните инструменти, които могат да породят при покриване на служби между комисиите в един и същи район. Е, та стеснителна малка служба, която да не осигури единство на европейската външна политика, а другата опасност е служба, която да е много отдалечена от общностния метод. Линията, която Следвахме, беше, че се борихме от една страна за амбициозна служба с разширени правомощия, като в най-голяма степен я свържем с комисията и с общностния метод. Мисля, че като цяло резултатите са положителни, особено ако видим промените в члена за определянето на финансовите инструменти и ясното разграничение на правомощите на комисията, на комисаря но дори когато навлезем в това, което се разгледаше като неприкосновено, като например управлението на кризите, там също става ясно, че в декларацията по структурите на службата, например управлението на инструмента за стабилност, в структурата управление на кризите и установяване на мира, отвъд е, останалите е, единици, които се предоставят от съвета, виждаме, че ние е, гарантираме постепенна интеграция между общностното измерение и междуправителственото измерение. Ние държим на това, както държим на гражданското измерение и на военното измерение. Сега и бюджетните аспекти, те са строго технически но това ни даде възможност е, да е, ограничим е, в най-голяма степен проблемите, свързани с мястото, където ще бъде разположена службата, извън комисията, чрез различни механизми, например консултации до комисаря, който отговаря за бюджета, административен бюджет, разграничение между оперативни и административни разходи, процедурата за освобождаване от отговорност, въвеждането на определен брой гаранции е, е, на връзка с контрол от страна на Сметната палата, на ОЛАФ. Изобщо има много механизми, е, които предоставят гаранции. За персонала. Тук също постигнахме увеличение на частта, която гарантира географския баланс и баланса между мъжете и жените. Това не повтори първоначалното предложение на докладчиците, но все пак се постигна резултат – резултат, който е максимум от това, което парламента може да постигне предвид е, приложената процедура. Дали комисията и съвета са направили всичко възможно? Имаше и други аспекти, е, които бяха засегнати за персонала. И накрая декларацията от 10 точки – Първата, първа и десета точка според мен са особено важни и аз мятам, че е, точка 10 дава възможност за определяне на интернационалното споразумение за бюджета на съвместната на ОСП е, и с някои подлинии в бюджета за определени мисии се засилва прозрачността на политиката и ролята на парламента това е което имах да ви кажа по съдържанието и по формата. И още една последна забележка във връзка с графика. Аз мисля, че водещата комисия трябва да оцени резултата, нашата комисия, различните политически групи и когато приключи тази оценка, ще решим дали парламента иска да подкрепи предложението или не. И трябва да видим дали ще се е, опитаме е, да приемем е, през юли месец доклада, доклада в Върховщад. И трябва да бдим тази позиция да не предпостави решението, а именно доклада да бъде гласуван през юли. Както и господин Брок е, предложи, аз мисля, че трябва да започне процедура, е, която да ни даде възможност да приемем е, доклада през юли месец на пленарното заседание, като разбира се водещите комисии и политическите групи имат положително становище по предложението. Благодаря, господин председател. Нека да направя първо два коментара по същество. И една забележка по процедурата. Първо бих искал да благодаря на колегите от Европейския парламент за отлично свършената работа. Мисля, че наистина сме постигнали значителен напредък и струва ми се, че Основното е, че върховният представител наистина ще бъде отговорен пред Европейския парламент. Благодаря ви за ефек... ефективността. Но сега бих искал да се обърна към нашите докладчици и да ги попитам дали е документа, по който са работили и по който са преговаряли в рамките на четиристранната а, конфигурация, може да бъде изменен, защото ако не може да внесем изменения, просто си губиме времето. Е, колегите имат чувство, че има две успоредни неща. От една страна се подписва един документ, от друга страна се водат преговори. Нека сега наблегна на политическото споразумение, промяната на регламента, на, на статута на работещите в службата и финансовите въпроси трябва да вземат пред, предвид а, решенията. Така че, господин председател политическото споразумение на практика е най-важното в целия процес на преговорите. Както каза господин Брок, ако е възможно да се направят само повърхностни изменения, то тогава не знам за какво говориме. Аз про... прочетах изказването на върховния представител и се и се надявам моите коментари по някакъв начин да намерят мястото си в това политическо споразумение. Първо, предвид проследяването на работата на тази служба. Първо, става дума, тук е споменат, са споменат, е споменато бюрат, бюрото. Предполагам, че има, имате предвид разширеното бюро на съответните парламентарни комисии. Второ, що се отнася до достъпа до поверителните документи на съвета, първо се казва, че структурите ще се запазат, второ се казва, че върховният представител ще направи промени и ще приспособи е, съществуващите разпоредби. Струва ми се, господин председател, че парламента трябва да участва в тези промени, а тук това не е предвидено. И мисля, че върховният представител трябва да се ангажира с това и да поеме ангажиране ангажимент. Не може нещата да се променят само и едностранчиво от върховния представител. След това, е, ръководителите на делегации на, Европейски, на Европейския съюз трябва да, да докладват. Това ми се струва абсолютно е, естествено, особено ако тяхната мисия е в много важни за Европейския съюз страни. Но тук, се, тук е записано думата неформално. Защо неформално? Аз мисля, че ако е, понятието неформално, ние взимаме предварително решение. Защото ако остане думата неформално и ако резултатът от това докладване е незадоволителен, ние не разполагаме с никакви начини да реагираме. От друга страна бе казано, че тази служба трябва да бъде в рамките на комисията, за да може да има последователност и така нататък. След това стана дума за една, за една трета е, съвет, една трета комисия, една, една трета дипломати от е, държавите членки. А сега изведнъж се казва, че 60% трябва да бъдат от институциите. Ма чакайте, в съвета има няколко стотин души, в комисията няколко хиляди. Така че трябва да, да видиме. За какво става дума? Значи е, една трета ще бъде за дипломатическия с, с, състав на а, от държавите членки, 60% да речем от институциите и остават други 10%. Кои са тези 10%? Аз бих искал а, преговарящите от парламента да ми го обяснат. А сега, по процедурата. На, ос, на, ос, на основата на договореното, върховният представител трябва да да вземе отношение пред пленарно, в пленарна зала. Аз предлагам през юли плен, в пленарна зала да се приеме проекто резолюция, в която ние да поемеме ангажимент относно бъдещата законодателна работа. Мисля, че графика трябва да бъде уточнен. Доколкото разбирам, комисията по конституционните въпроси предвижда в понеделник изменения и обсъждания на доклада в Ферховщад. Господин Брок каза, че утре ще е, представи своя доклад. Искам да знам точния график за отделните процедури. И преди е, през конференцията, мисля, че нашите колеги трябваше да споделят първо вижданията си с нас, а, това, а след това с медиите. Благодаря ви, господин председател. Аз Елмар Brok, мене Gualtieri и Guy Verhofstadt eh, te feliciteren met eh, het Искам да допълня господата Брок и Готиере. Мисля, че това, което те наистина са постигнали е, по, е повече от това, което ние очаквахме в началото на преговорите, когато позициите на, на страните бяха доста отдалечени една от друга. Аз изпомням Е, позициите на парламента, на съвета по отношение на финансовия регламент, например, и контрола на всички бюджетни елементи, <clears throat> засягащи създаването и функционирането на Европейската служба за външна дейност. Така че поздравления за нашите трима преговарящи. Има и някои положителни елементи, които чухме и които искам да кажа, а именно тези 60% от служителите, които трябва да са постоянни е, служители от Европейс... на Европейския съюз. Това означава, че ръководителите на делегации ще имат неформален контакт преди назначението и това ще гарантира едно по-добро е, контролиране и мониторинг на службата. А, парламента ще има участие в мисиите за наблюдение на избори. Управлението на инициативи, свързани с управление на кризи и мироопазващи инициативи, също ще бъдат, оказва се, е, в структурата на службата. Службата ще има и отдел, който ще подкрепя върховния представител – във връзките й с Европейския парламент. Това е записано в договора. А също така е, се регулира и въпроса за отчетността пред, пред парламентите. Ще има информация за връзките на върховния представител с трети страни. И така мога да обобщя, че аз съм доволна, моята политическа група е доволна и с А по отношение на времевия график, ние смятаме, съгласни сме, че ако може важните решения да бъдат взети през сесията през юли. Всичко ще зависи от това колко бързо ще третираме текста и колко бързо комисиите ще си свършат работата. Ако не може да свършим до юли, то тогава е, предложението на господин Сафранко, ако съм го разбрала правилно, е да направим резолюция по отношение на най-важните елементи. Това ще ни даде възможност да работим много бързо по целия пакет, но мисля, че идеалната ситуация за нас би била да приемем целият текст през юли. Е, трябва ни добра воля, но мисля, че разполагаме, разполагаме с нея. Е, колеги, необходимо е Влизането в сила на споразумението предпоставя изготвянето на е, такъв един текст, защото е, се получава един определен вакуум, в който службата трябва да бъде поместена. Трябва да запълнем този вакуум. Не е интерес от, в в ничи интерес не е този вакуум да продължава. Благодаря. Благодаря ви. Трябва да ви информирам, че следващата точка беше отложена и бих да благодаря на господин Купа за неговото така, за разбирането за да можем да имаме достатъчно време да обсъдиме този важен проблем. Сега бих искала да помоля госпожа Луначек да вземе думата. Благодаря ви, господин председател. От името на Зелените бих искала да благодаря, преди да навлеза в подробности, да благодаря на тримата докладчики за това, което те свършиха от наше име. Наистина, те са участвали в едни много трудни преговори и аз... А, е, ние всъщност не очаквахме да получим толкова много. Разбира се, искахме да постигнем повече, но... но но има неща, които просто не предвиждахме, не сме, а, е, не сме очаквали, така че наистина смятаме, че доста неща са се получили по много въпроси. Е, достъп до информация, от прозрачност. Сега няма да повтарям казаното вече от колегите за това, че Аштън че ще докладва пред е, пленарното и че това ще бъде публикувано в официалния вестник. Защото това придава така един е, наистина официален характер на нейното докладване и, и нещо, което е много важно за нас това, че финансовите инструменти ще бъдат под отговорността на комисията. Това е много важно, защото хората, които работят в тази област, знаят, че развитието никога не трябва да бъде под шапката на външните работи, защото обикновено се стига до конфликт на интереси. Сега в предложението на Аштън пред съвета нямаше нищо по правата на човека. Успях, успяхме да, да вкараме а, е, правата на човека навсякъде. Във всяка една делегация ще има орган по правата на човека и мисля, че това е от голямо значение за гражданското общество. И е, правозащитниците и гражданското общество и хората, всички от тези, които се борят за независими медии и така нататък. Е, за тях ще е много важно, че във всяка една делегация на Европейския съюз ще има човек, лице, което ще може да ги изслуша, което ще може да им помогне, което ще им каже какви са им правата и така нататък. Същото разбираме, че е, ще има е, равнопоставеност мъже, жени. Е, може би в някои, в някои служби да има равнопоставеност, не знам, но аз лично не познавам такива. Но това също е важно, де. Коя? А, в Канада. А, в Канада, може би да. Но една, една, една страна не е достатъчна че поне трябва да има <laughs> да бъде в една трета от страните, за да се стане. Също така а, географското разпределение, че ще има така равноправно географско разделение и така нататък. че, че ще има съответни подходящи структури, че няма да бъде само под шапката на съвета и така нататък. Така че ние е, зелените бихме искали да има повече е, инструменти за управление на, на криза, но наистина Смятаме, че по този начин наистина Европейския съюз ще бъде много по-видим, ще работи много повече за превенция на кризи. Ние няма само да говорим, ние ще покажем на практика, че го правиме. Това са много положителни неща. Разбира се, е, искахме да имаме и постоянни е, политически заместници. Сега няма да има, няма да има политически генерален секретар, за съжаление, но добре добре. Така че с, с една дума получихме доста, постигнахме доста, що се отнася до графика времевия график. Мисля, че за да може нещата да върват а, така равномерно и навременно, да можем да а, вземеме решение а, през а, юли, в, що се отнася до финансовите въпроси и така, по-скоро септември ми се струва по-подходящ срок. И, е, но в крайна сметка, наистина мисля, че постигнахме една стъпка напред. Благодаря ви. Uh, Сега никой не е защитил нашите човешки права в взаимоотношенията с други институции. Благодаря ви, да. Моята група има малко по-различен възглед. Възглед ни са смесени. Независимо от това, обаче, аз поздравявам от все сърце е, господин Брок, Върхов Штат, е, и другия преговарящ, когато са защитавали ролята и правомощите на парламента. Е, всъщност имаше идея на съвет света, е, но някои от нашите най-лоши страхове се, не се материализираха и аз съзнавам, че Катрин Бащан иска да остави някакво наследство след себе си и това бебе е нейно творение, е, но все още има затруднения и се надявам, че е, тази нова служба е, трябва все пак да тръгне да работи по график. Аз съм е, по задължение оптимист. Е, сега де-факто няма достатъчно разследване за новите назначения. Доколкото знам, е, различните национални парламенти са го направили. Е, само британския парламент няма право да разследва британските назначения и специални пратеници. Това е роля на националните парламенти. Това е доста странно. Политическия контрол е, става въпрос за контекста в договора. Имаме правомощия за съвместно взимане на решения, но спира до тук. Но в по-широк контекст е, трябва да има разследване на служителите. Това също е доста интересно. Аз знам, че има точка, която споменавате в документа за бюджетното разследване на мисиите. Е, предполагам, че се има предвид и гражданските мисии, а не военните, защото за тях се плаща направо държавите членки. Е, сега тук говорите отново за ролята на националните депутати, когато разследват служителите. Както вече казах, това е много е, важно решение, още повече, е, че се разтури парламентарната асамблея на Западна Европа. Е, не знам дали целите правомощия трябва да се дадат само на тази комисия и да отдалечим националните парламенти, защото те продължават да настояват да разследват въпросите на външната политика. Сега говорим. Виждам, че има някои предимства в новата архитектура. Ролята на външните министри са малко отново са върнати и отново се взима под внимание. Това е нещо хубаво и доколкото разбрах отказаното от госпожа Луначек и го виждам, че се предлага да е географските е, задачи е, да не се дават на комисията. Дълбоко съжалявам за това. Колкото до географския баланс, Сариус Волски е много чувствителен на този тема. Аз винаги съм смятал, е, че е, не трябва да се ръководим от географски критерии, а е, заслугата, заслугата, заслугата, а не половата принадлежност трябва да бъде основен критерий. В документа има несъстоятелност. От една страна имаме географски баланс. Едновременно с това говорим за европейски е, комисии на Европейския парламент и състава трябва да не се променя. Е, тази комисия е, сега се създава, вече има френски член, но всъщност британците и французите няма никакъв географски баланс. Те са равнопоставени, там географски баланс. Ние Моята страна и Foreign Office е, като голяма държава членка се страхуват за това е, какъв ще бъде точно ролята е, на и смятам, че трябва да има по-широк дискусия на тази тема. Господин Вигенин има думата, като координатор имате думата. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Виждам, че има широк консенсус относно резултатите от преговорите. Ние изцяло подкрепяме под позицията на господин Готиери. Считаме, че трябва да се направят всички възможни усилия всичко това да стане факт до юли. Разбирам, че е трудно. Но ако можем да постигнем споразумение, това сме го казали преди това, трябва да направим съответни усилия и независимо от това че има нужда от по-подробни дискусии по, примерно, регламента, свързан с личния състав и така нататък. Мисля, че трябва да направим всичко възможно, да вземем първите решения през юли. Господин Сариус Волски. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се извена на Елмар Брок за това, което ще кажа, защото бих искал да поздравя нашите представители, които участваха в този сложен процес на преговорите. А, много е сложно. Три, три и половина институции, а, обаче аз бих казал четири, защото за мен е парламента институции и половина. Така, мисля, че наистина а, постигнахме голям успех защото наистина така има един общностен дух, който е постигнат. Така, постигнали сме някой успех в някои области. Що се отнася до бюджета и отчетността, още има какво да се желае. Но след Мадрид ще трябва да разгледаме различни документи. Обръщам се към секретарията, за да се, примерно, да се сравни вер... версията от а, нашата комисия от май и документа от Мадрид. Значи, а, чашата е наполовина празна, може би наполовина пълна, но все пак е наполовина празна. Знам, че нашата, нашата комисия винаги е била много амбициозна. Елмар Брок винаги е се, се е борил с цялата си тежест. Но аз си спомням, че Елмар винаги се е борил, сега не искам да споменавам с кого. Винаги е водил много люти битки и затова го приканвам да бъде още по-амбициозен и че трябва да използваме всички средства за постигане на а, оптимизиране на мадридската версия. Така че Искам само да спомена и две слабости в докладите Брок и Ферховщад. Първо, политическата отчетност е, ще пострада от това, че няма политически заместници. Сега, някои са решили, че това не е най-доброто. Е, а, да, те ще, няко, някои ще идват тук да се отчитат пред нас на 6 месеца, ще казват, че това е най-доброто, което могат да направят, но би било добре наистина да имаме постоянни. Второ, е, географската представителност и тук съм доста очуден и така малко неприятно сюрпризиран. Това трябва да бъде службата на е, 27-те, а има опасност да стане службата на 15-те. Бих искал обаче да поздравя Елмър, защото той е, настоява на това, но нека да не забравяме, че този, този текст беше записан в а, нашия текст. Новото е, че през 2013 година ще има преглед, ще има по-нататъка корекции, ако и така нататък. Но моят въпрос е следващия. Защо ако да чакаме чак до тогава, ако целите са постигнати в порядъка на 25%, що се отнася до новите е, държави членки. Защо тогава да чакаме 3 години? Защо да, да очакваме да има напредък или просто да губиме време? Така че аз ще спомена а, мемуарите на Жан Моне, който казва нищо не е възможно без хора, без хора като Елмар Брок – разбира се, и без жени, мъже и жени, но аз не мога да промена мемуарите на Жон Моне, който казва, но нищо не е устойчиво и нищо няма да, да съществува дълго, ако няма институции. Сега го превеждам на английски още веднъж. Защо тогава да не се възползваме от институциите, които съществуват и от рамките, с които разполагаме. 36 ръководители на делегации от 5 политически групи, от 15 държави членки, представащи 261 евродепутати, аз ви приканвам да гласуваме. Това не е края, това е само началото. Процедурата трябва да продължава. И трябва да очакваме какво е решението на съвета, да. И още нещо. Добре било да знаеме какъв е правният статут на това споразумение, то обвързващо ли е и защо всичко да не бъде включено в един правно обвързващ документ. И още една дума, за да отговоря на казаното от Танък. Не се противопоставяйте на достоинството и е, географската представителност. Това са важни неща. А сега трябва да ви, да ви кажа, че преводачите ще, ще продължат да работят до е, е, е още малко. Имаме още трима души да изслушаме. И след това ще трябва да приключиме дискусията. Сега бих искал да помоля Господин Анис да вземе думата. Gracias, eh, presidente. Eh, no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Afortunadamente ha habido mucho consenso en general en las intervenciones. Аз сега няма да говоря по съдържанието. Споразумението е добро. Искам да поздравя преговарящите и аз като социал-демократ Поздравявам господин Голтиери, който ни представлява много добре, но естествено поздравявам и другите двама преговарящи. Преди няколко месеца бяхме доста скептични по отношение на общностния характер на тази служба. Сега виждаме добри резултати, виждаме и добри резултати за парламента. Това е важно за бюджета, за контрола на бюджета и на службата по принцип. Но аз искам да говоря като председател на председателския съвет. Искам да поканя преговарящите на 7 юли да изнесат една презентация на председателите на делегациите, за да могат нашите колеги да се запознаят с напредъка на преговорите, защото господин Брок и господин Голиери, те ще са ви от голяма полза като съюзници във вашата работа. И така на 7 юли в Страсбург сте поканени. А госпожа Люзинг. Въпреки големите успехи и ангажимента на нашите колеги. От името на моята политическа група искам да кажа, че аз не споделям толкова е, общата еуфория. Чрез това споразумение от Мадрид е, ние виждаме, че позициите според нас на на парламента са отслабени, ние смятаме, че не може да обвързваме, да обвързваме а, граждански, цивилни и военни елементи. Ние се застъпваме за гражданска политика в чистия и вид, а не просто като добавка, като един от аспектите на общата политика. Това според нас е по-демократично, но аз доста често съм споделяла своите възгледи. Ние поддържаме критиката си, такава каквато я познавате. И сега един въпрос към господин Прок. А, казахте, че ще имаме повече възможност да се запознаваме а, с класифицирани документи. Включвате ли и нашите членове на нашата политическа група също? Благодаря. Благодаря, господин Шип. Благодаря, господин председател. А, първо искам да благодаря а, на свой ред а, на нашите представители на тези преговори и особено искам да поздравя господин Брок. Ние е, е, виждаме е, какво искахме да постигнем в самото начало. Ние надълго и на широко обсъждахме въпроса в Комисията по външни работи на Европейския парламент, така че от сърце приветстваме постигнатото. Много от предложенията ни бяха прияти и тъй като аз е, е, членувам и в е, друга парламентарна комисия. Се радвам, че ще има по едно контактно лице във всяка делегация, която да отговаря за човешките права в неправителствените организации. Това е от ключово значение, особено за хора, които са преследвани или които са защитници на човешките права. Те трябва да разполагат с тази гаранция, че в представителство на Европейската комисия ще има по един представител, който може да ги е, изслуша и да ги приеме. Независимо от това, обаче, смятам, че не сме постигнали 100% от това, което искахме да постигне. И имам чувство, че това не е достатъчно е, за гаранцията между равенството между половете. Искаме географски баланс също да има. Това е съвсем естествено. И аз се присъединявам към колегите. Предвидено е разглеждане на резултатите от 2013 година. Спомням си, когато имаше държави членки, които станаха членове на Европейския съюз, имаше преходен период за достъп до пазара на труда и ние мислихме, че периода ще бъде съкратен, но поради економически техническите затруднения, периода си изтече. Си изтече както беше предвидено. Така че е, трябва отново да се мисли за това, когато е, четем документа сам по себе си. Освен това, искам да има и пълна яснота е, по формулировките особено когато говорим за правомощията на институциите, колко е, човека ще бъдат изпратени от всяка институция. Да се избегне ситуацията, която господин Салафранка описа, защото това изключително много ще ни осложни живота, ако не го вземем под внимание своевременно. Имам доклад към а, е, а, е, нашите докладчици. Може ли малко по-точно да местниците. Примерно при е, тройката. Ще има ли е, специални правомощи, които да са дадени от е, е, върховния представител или ще бъде от министъра, който представлява тройката, или ще има друг метод за координация, който да удовлетвори и парламента, и министъра на външните работи, на дадено председателство или е, тройката, която ще се очита пред нас. И последната ми забележка. Аз мисля, че националните парламенти бяха изключени. За съжаление, аз мятам, че ще бъдем силно критикувани от националните парламенти. Те изобщо не са включени в е, процеса и съм съгласен с колегата, който спомена това преди това. Аз е, много добре е, познавам проблема сам по себе си. Мога да споделя богат личен опит, когато бях член на национален парламент. Знам какви са очакванията, е, особено когато сега разговаряме с представители на национални парламенти. сега господин Брок. Ако може за 7 минути да отговорите. Ще се опитам. Нещата стоят така. В декларацията е записано, че всяка страна трябва да потърси подкрепа в своята собствена институция. И е ясно по този начин, че споразумението не е правно обвързващо. Освен това, господин Салофранка, законодателната процедура – е, тя е само ограничено засегната от това споразумение. По отношение тук има предвид разпоредбите за персонала. Но ако направим едно политическо споразумение, ако има подкрепа за такова нещо, трябва да се опитаме да се придържаме към него. И трябва много да си помислим дали искаме такова нещо за и какви рискове има в такъв случай. Сега, по отношение на политическите аспекти, Има споразумение, което съществува, че е, само в че само в със съгласие на нашата комисия може да има промени на бюджетни редове. И достигнахме до споразумение, че освен бюджетни въпроси, със съгласие на нашата комисия, комисия ще се решават и някои въпроси за външната политика и политиката по сигурност. Така че това е ситуацията в момента. Сега въпроса за конфиденциалната информация. Това е едно междуинституционално споразумение. Тоест, това споразумение е за комисията от 5 човека. И това споразумение може да се променя, ако двете страни искат да го променят. Тоест, без наше съгласие то няма да се промени. Това е институционално споразумение, сключено преди около 6-7 години. За, информ... за изслушването, за неформалното изслушване, да се, за... да се зачертае неформално. А, става дума за срещи при закрити врати. Защото това не е изслушването на, ком... не, на съпоставимо с изслушване на комисари, например. За това пишем неформално. Сега няма да имаме промяна на процедурата, защото и при този случай ще изпращаме едно писмо до върховния представител по отношение на 60%, поне 60% общности служители. Е, тук имаме пространство за действие. командировани от националните, от държавите членки. Това могат да бъдат, например, а, полицаи, служители по сигурността, но тези проценти, 60%, те могат да варират нагоре-надолу. Споразумението за командирования персонал – предполага, че те могат да бъдат назначавани, че такъв персонал може да бъде назначаван в определени изключителни случаи. Това се прави с цел да не се подбиват заплатите в държавите членки. информирахме докладчика от информирахме комисията по бюджета и информирах днеска в един час всички членове на нашата комисия от ДНП. Ще продължа да информирам за споразумението и по-нататъчните комисии. Мисля, че на пресконференцията съвета не бива да бъде сам. А не зная дали може да приключим процедурата с една резолюция. Това би било добре. Тогава бихме могли да уточним нещата по-добре. Бихме могли да кажем как разбираме някои дефиниции в текста. Това е хубаво. Особено, що се отнася до бюджетната област. Но може да попитаме и господин Салофранка какво е неговото мнение? Мисля, че това ще е полезно за бъдеще. Трябва да видим и въпроса за политическата отчетност. В държавите членки няма нужда от една такава процедура, но ние трябва да се споразумеем как да процедираме защото, както каза и господин Волски, една, една политическа декларация няма правни аспекти. Но това е метода, по който сме работили винаги. Той предполага някои трудности. Когато имаме едно споразумение или, приемем, или когато приемем една декларация, то в съответната институция има орган, който се занимава с приемането на тези документи. Този орган прави протокол и в случай на съвета имаме протокола от заседанието, на което е се приема съответната декларация. Това е най-високата степен на правна обвързаност, с която може да разполагаме за момента. Искам да предложа да направим представяне на доклада и за вторник да направим да планираме възможност за внасене на измененията. Всъщност не става дума за истинска външна политика, и външни дейности става дума повече за координация. Господин Тенок, на 1.12 е началната дата на сл... за службата. Мисля, че това е разумно. Не смятам, че финансовите или персонални запла... Е, въпроси ще са водещи тук. Въпросът е обаче е, бюджетните и въпроси как ще се решат в преходните разпоредби. Но това не е наша работа. Мисля, че просто трябва да създадем предпоставките за решението, което ще се вземе в съвета. Освен това, въпросите за персонала и за финансите ще следват след в, в пленарна зала след като имаме становището на съвета. А, нямаме основание да се съмняваме, че а, съвета ще променя становището си в последствие, след като има издадено едно решение, но ние във всички случаи сме на втора позиция. По отношение на бюджетния контрол, той, се... той засяга цялостния бюджет. Ние знаем, че имахме проблеми по отношение на бюджетния контрол и винаги трябваше да се е, да се основаваме на джентълменското споразумение. Сега обаче тук съвсем ясно е казано, че е, контрола на бюджета върху службата ще е, протича така, Всяка става дума за комисията. Сега за заместниците казахме, че това ще са тримата комисари. Ние искахме да имаме тези политически заместници, които са генерални секретари. Не ги искахме. Това ще са комисарите. От друга страна, искахме обаче и заместници, които представляват съвета. И съвета каза, че тази функция ще изпълнява ротиращото председателство и другите два члена на триото. Но има възможността госпожа Ештън да делегира и да, да делегира тази задача на други личности. Но и тук става дума за член 33, когато тя е упълномощена и има общностното съгласие. Мисля, че по този начин постигнахме също добър резултат. Сега за географския баланс, за това говорих. Казва се, назначаването ще става на базата и с целта да се осигури географски баланс между държавите членки и на базата на специални мерки, които ще противодействат на евентуален дисбаланс ще имаме процедура, подобна на процедурата на консултация, която ни е позната. Мисля, че това е също един добър резултат. Повече от това не бихме могли да си пожелаем. На госпожа Лезинг мога да кажа, Европейския съюз няма тайни служби и няма намерение да създава тайни служби. Така че Смятам да спра до тук. Благодаря за нейната аргументация. Благодаря много. Благодаря на преводачите. Те сега ни напускат, така че господин Галтиери, ако искате да говорите, говорете английски. Искате ли да говорите? Чудесно. Uh, in English. But, but maybe they call. No, just to... No, no, because they just yeah. came and